Good afternoon, colleagues. Добър ден, колеги. Днес след обед започваме работа с точка 14, посветена на Европейския съюз и Конвенцията на ООН за правата на детето. Предизвикателства, възможности, свързани с правата на децата, включително и в светлината на беженската криза и миграционната криза. Преди да започнем, съвсем накратко. Трябва да кажа, че има посетители, гости на госпожа Ферара. Искам да приветствам тези млади хора в нашата комисия. To... И сега стигна нашия гост, господин Мезмур като представяне на неговото на неговата презентация ще разпомена, че през ноември 2014 Европейския парламент прие резолюция за 25-та годишнина за, от Конвенцията на ОНЕ за правата на деце, детето. Ние очертахме нашите приоритети и препоръки в тази област. От тогава много от тях бяха изпълнени на европейско равнище. Един от примерите е миналата година през май месец приемането на директивата за процедурните гаранции за деца, които са заподозрени или обвинени в рамките на съдебни производства. Сигурен съм, че колегите ще искат и това да се обсъди днес. В този контекст и като последващи действия на резолюцията, нашата комисия реши да покани председателя на Комитета на ООН за правата на децата, за да покрием и а, другите аспекти на политиките, свързани с правата на децата, сме поканили и членове от а, подкомисията по човешки права тук в парламента. И така, обменът на а, мнение с господин Мезмур ще ни предостави възможности да обсъдим и последните законодателни развития за правата на децата, включително в контекста на кризите с бежанците и миграционната криза. и ще чуем различните предложения и гледища. С удоволствие давам думата на господин Мезмур и след това ще продължим с въпроси и коментари от страна на нашите членове. Добре дошъл, господин Мезмур. Имате думата. Благодаря. За мен е удоволствие да съм тук сред вас. Сигурен съм, че ще извлечем полза и аз и вие от разговора, който ще проведем. Добре дошли и на вас. Благодаря ви за това, че сте тук. Искам да благодаря на УНИЦЕФ и на другите организации, които дадоха възможност за този разговор. Ще кажа няколко думи за моята организация. Ние имаме 18 члена, създадени сме по силата на Конвенцията за правата на детето. През 1991 година имахме само 10 члена. С течение на времето броя им се увеличи. Какво правим в нашата комисия? Разглеждаме докладите, които ни дават държавите членки. Всички 196 държави членки ни предоставят доклади и ние разглеждаме положението с правата на детето във всяка една от тези страни. Страните правят доклади не само по силата на конвенцията, те правят доклади и във връзка с предизвикателствата, които съществуват, как те да бъдат решени. Конвенцията за правата на детето е много успешен международен документ. Това е единствения документ, който е ратифициран от 196 държави. На лице е и резолюцията на Европейския парламент, която беше прията през ноември 2014 година. Ние приветстваме съдържанието на тази резолюция. Ние наблюдаваме не само Конвенцията за правата на детето, наблюдаваме и факултативния протокол относно детската проституция и порнография, както и протокол относно участието на децата в въоръжени конфликти. Знаете, че има и факултативен протокол относно механизмите за отделните жалби. Този факултативен протокол влезе в сила преди няколко години. По-настоящем е ратифициран от 29 държави. Европейския съюз може би ще се присъедини. През 1989 година беше прията конвенцията. От тогава насам има напредък, но той не е за всички деца. Все още има деца, които се раждат а, с увреждания, дискриминирани деца, момичета, например, деца, които се раждат в условия на конфликти. Предизвикателствата не се свеждат само до държавите, които определяме като развиващи се. Те съществуват и в развитите страни. Водим конструктивен диалог с държавите членки, изпращаме делегации на високо ниво. В Женева идват представители на различните държави, за да представят своите доклади. Обедени сме, че предстои много работа, за да се приложи в пълна степен Конвенцията за правата на детето. Едва ли има страна по света, която да е изпълнила разпоредбите на конвенцията. Всички държави изостават, има какво да направят. Между другото, разпоредбите на конвенцията не засягат само гражданите на всяка една държава. Те засягат всички деца, намиращи се на територията на съответната страна. Член 2 предвижда задължение да се спазват правата на детето, независимо чии гражданин е то. Наред с разглеждането на докладите, ние разглеждаме и жалбите. През 2014 година проведохме един ден посветен на правата на детето в рамките на цифровите медии. Чухме в рамките на този форум позициите на заинтересованите страни, подобни форуми има веднъж на две години. През 2006 година пък разговаряхме за правото на детето на здравословна среда. Може да си представите, че тук има много аспекти, свързани с измененията в климата. Доколкото разбрах, днес искате основно да говорим за миграцията. И тъй като нямам кой знае колко време, ще се концентрирам върху този въпрос. Нека първо да очертая няколко предварителни условия. На първо място, когато става дума за миграцията и конвенцията, говорим за задължение. Държавите по конвенцията съзнателно са се обвързали с съответните разпоредби. Това е важна отправна точка. Всяка държава, независимо дали децата я напускат, пресичат или търсят а, убежище в съответната страна, всяка държава трябва да защитава децата. Ето защо, както вече казах, член 2 говори за децата в рамките на някаква юрисдикция, а не деца по признак гражданство. Знам, че много се говори в различен контекст за това дали има криза или не. От гледна точка на правата на детето, нека да подчертая, че криза има. Има криза поради броя на децата, които бягат. Е, имаме криза поради условията. Имаме криза поради грубото, фрапантно нарушение на правата на детето. Имаме криза, защото потъпкването на правата на детето не се случва само на едно ниво, а на много нива. И ето защо имаме много предизвикателства. Основната причина обаче, поради която сме изправени пред криза, е, че нашата ответна реакция на миграционната криза е неадекватна. Какво имам предвид? Ще обясня малко по-късно. Нека да кажа няколко думи за конкретни формулировки, които са свързани с миграционната криза. Децата, мигранти, често пристигат без документи. Но ние смятаме, че понятията незаконен, нелегален не са достатъчно конструктивни. Знаем, че в някои държави членки има спорове по този въпрос. Всъщност, гледната точка юридическото изкривяване, тълкуване често води до нарушаване на правата на детето. Конвенцията за правата на детето се прилага според възрастта на съответното лице. Може да запитате за кого се прилага тя. Тя се прилага за всички под 18 години. Ето защо следва да се направи конкретен анализ на проблемите на тези е, хора, на децата. Има много различни дисциплини, които са насочени към е, това да се проучат специалните нужди, е, било то е, от психологична помощ или медицинска помощ за детето. Е, държавите по конвенцията трябва и имат задължението да се борят с дискриминацията, независимо на какви основания е тя. Трябва да се борят срещу ксенофобията, расизма, дискриминацията. Освен това, от тях се изисква да се борят с е, отрицателните тенденции относно отношенията към мигрантите. В нашата комисия ние смятаме, че ако Конвенцията за правата на детето имаше някакво подзаглавие, тя, то трябваше да бъде следното. Е, висши интерес на детето да стане е, задължение за всички. Висшия интерес на детето не е само абстрактен термин. Това е въпрос свързан с процедури. Например, във всяко едно производство, свързано с задържането на дете, на неговите родители, трябва да се отчита висшия интерес на детето. Висши интерес на детето, съответно, има приоритет спрямо други съображения. Освен това, ние смятаме, че за да се определи какво е висши интерес на детето, трябва да се допитаме до самите деца. Как да определим какво е висши интерес на детето, ако, ако не се допитваме до децата, ако не ги чуем? Така че, виждате, децата са от съществено значение в цялото това начинание. Всеки път, когато приемаме декларации, манифести и така нататък, пледираме за висши интерес на детето и пледираме за това да чуем самите деца. На следващо място ние се занимаваме и с проблематиката на, на документите, самоличността, идентификацията. Всички тези въпроси са много важни за справяне, например, с а, контрабандата. И така стигам до следващата тема насилието срещу децата. Мнозинството от малолетните, особено тези, които са непридружавани, са изпитали на гърба си едно много сериозно, грубо насилие. Ето защо в Европейския съюз трябва да се обърне сериозно внимание на този проблем. Някои от децата са били а, обект на, на трудова експлоатация, други на сексуална експлоатация трети са претърпявали физическо насилие и какво ли още не. В тази връзка трябва да кажа две неща относно предоставянето на услуги. Имаше един доклад, който беше публикуван от името на ВКБ ООН. Заглавието на този доклад беше пропуските в образованието в ситуация на кризи. Няма да ви отекчавам с статистическите данни в този доклад, но все пак трябва да кажа, че според доклада поне или всъщност по-малко от половината от децата имат достъп до начално образование. Значи кризата в образованието на тези деца е криза в кризата и до известна степен тя може да се разглежда като една бомба с закъснител. Какво може да е бъдещето на тези деца тогава, когато те не получават образование? Събирането на семейства. Осъзнаваме, че това е много важна тема. Знаем, че има напредък по този въпрос в ЕСА. Знаем обаче, че в Европейския съюз има различни правила, зависимост от това дали а, така наречения спонсор е гражданин на Европейския съюз или не. Ние смятаме, че директивата съдържа разпоредби, свързани с изключения от общото правило. Някои разпоредби на директивата са задължителни, други обаче са факултативни. Ние в нашия комитет по правата на детето проявяваме сериозна критичност относно мерките, които се предприемат. Не смятаме, че може да има и се случват сериозни нарушения на правата на детето в рамките на процедурите по събиране на семейства. На следващо място, по отношение на иммиграцията и правото на справедлив съдебен процес, освен това задържанията. Ние е, смятаме, че не трябва да има задържания. Задържанията не може да са даже мярка от е, последна инстанция. Не смятаме, че висши интерес на детето може да бъде спазен тогава, когато а, е, има задържане или пък депортиране. А, ние смятаме, че чрез съдебната практика или чрез приемането на законодателство трябва да се гарантира гарантират правата на децата по отношение на пребиваването в съответната държава, събирането с е, близките им. И смятаме, че всеки път, когато се издава заповед за депортиране, тя трябва да е издадена след е, внимателно преосмислене на това дали не се нарушава висшия интерес на детето. И накрая по отношение на гаранциите за справедливи съдебни процеси. Ние смятаме, че е, производствата съдебните производства, свързани с деца, трябва да се провеждат в една среда, която да не е психологически натварваща за детето. В много страни съдебните процеси не отговарят на стандартите, които ние смятаме, че трябва да се прилагат, за да се случи всичко това, трябва съответните лица, замесени в процеса, да бъдат достатъчно добре обучени, да знаят какви са процесуалните права на детето. По отношение на третирането на непридружавани е, непълнолетни или пък е, непълнолетни апатриди, също смятаме, че трябва да се осигурят попечители, които да са обучени, да знаят какво представлява висши интерес на детето и какво представлява солидната грижа за детето. Няколко думи за центровете за приемане и попечителствата. Основното ни послание е следното. Държавите членки на Европейския съюз играят много важна роля, що се отнася до правата на детето. Мога да ви изтъкна цял списък от причини, защо това е така. Конвенцията беше предложена от Полша и редица държави членки на Европейския съюз е, работят, те са радетели за правата извън е, своите собствени юрисдикции. Някои държави е, имат добри практики, опитват се да ги разпространяват. Много държави членки на ЕС ратифицираха конвенциите без резерви. И това вече демонстрира достатъчно голяма степен политическа воля. Въпросът обаче е как се измерва политическата воля. Само на основата на ратифициране, на основата на докладите, на отчетността, възоснова на това, което се казва пред съвета по човешки права, възоснова на ролята, която държавите членки играят в съвета за сигурност на ООН, или тя е, е нещо много повече. Ние смятаме, че волята за действие е нещо много повече. Тя представлява зачитане на висши интерес на детето, отделянето на достатъчно ресурси. Тя се демонстрира а, тогава, когато включваме правата на детето във всяка една политика, която ковем. А, не можем просто да а, нахвърляме така няколко реда а, или да слагаме някаква бележка под линия в някакъв текст. Не, трябва наистина правата на детето да станат неразделна част от е, всички нормативни актове, които приемаме. Значи, висше интерес на детето, висше интерес на отделното дете, не, не на децата като колектив. Е, този, този виш интерес трябва да стане е, основна, основен фокус на, на нашата нормотворческа дейност. Аз съм юрист и правото ми е близко. Знам, че член четвърти от конвенцията е замислен така, че държавите членки да са задължени да предприемат законодателни и след това административни и други мерки. Не е случайно първата дума в това изречение е законодателни. Тоест, тогава, когато правата на детето са облечени в закон, тогава може да очакваме ефект на доминото, положителен такъв в други области. Имаме конкретни възможности за действие. Например, е, да променим насоките относно правата на детето, насоките свързани с стандартите за спазване на правата на детето в Европейския съюз. Можем освен това да надградим над така наречените 10 принципа за защита на детето. Имаше нещо в тази връзка, представено от комисията през юни 2015 година. Ние искаме насоките да станат още по-категорични и да станат неразделна част от европейската политика. Две правила има, независимо дали става дума за миграция, здравеопазване и така нататък. Значи първото правило трябва да е висши интерес на детето, е трябва да бъде основната ни пътеводна светлина. А правило номер две винаги е, имайте предвид правило номер едно. И така ви благодаря за вниманието. Благодаря, казва председателя. Има колеги, които искат да се изкажат. Започваме с госпожа Кинга Гал. Благодаря, господин председател. Няколко думи във връзка с казаното от господин Мезмор. Добре дошъл, благодаря за това, че сте тук. Благодаря за тази толкова интересна и а, информативна презентация. Аз съм член и на подкомисията по човешките права. Ние се занимаваме основно с правата на детето в Европейския парламент. Вие говорихте за правата на детето в контекста на мигрантската криза. Радвам се, че подчертахте важността на образованието, що се отнася до децата мигранти и децата беженци. Знаем, че около 50% от разселените лица – бежанците са деца. Става дума за милиони човешки същества и най-важното за тях, наред с здравеопазването, образованието. Много е важно да не загубим цели поколения поради отсъствието на образование. Единствената възможност по-късно да водиш нормален човешки живот или да започнеш нов живот на, на някакво място, е да имаш образование. Образованието е и единствената възможност да спасиш децата от бъдещи опасности. Една такава опасност е да бъдеш радикализиран, да те експлуатират, с цел труд или пък да участваш в въоръжени конфликти. Всички тези въпроси са взаимно свързани. Затова на второ място искам да поговоря и за трудовата експлоатация на децата. Имам данни от МОД, според които около 120 милиона деца под 14 годишна възраст трябва да се трудят. Много от тях се трудят при възможно най-неблагоприятните условия, като например съвременно робство, тук се включва и сексуалната експлоатация, както и други форми на тежък труд. И аз смятам, че трябва да направим всичко възможно да, да защитим децата. В самото начало вие говорихте за децата в ситуация на въоръжени конфликти. Знаем, че има десетки хиляди деца под 18 годишна възраст, които се бият, участват в военни конфликти. Всички тези въпроси може да не са пряко свързани с темата за миграцията, но има връзка. И ето защо искам да поговорим за това как можем да защитим интересите на децата не на последно място и в връзка с проблема наречен радикализация по интернет. Днес ще говорим и за кибертурмоза – ще говорим за правата на детето в интернет. Конкретният ми въпрос е следния. Какво може вие да направите, какво може да направи вашия комитет, за да гарантира, че ще има пълно прилагане на конвенцията? И когато има някакво нарушение, какво може да се направи? Къде според вас са основните предизвикателства? Благодаря. Следващия оратор. Натали Гризбек. Преди Натали да се изкаже, Бих искал да и благодаря, както и на групата на АЛДЕ, за това, че покани председателя на този комитет тук при нас. Това беше инициатива на АЛДЕ. Благодаря, господин председател, и сърдечно благодаря на председателя на Комитета на ОНЕ за правата на детето. Въпросът важен. Както категорично посочи колега така, проблемите са толкова мащабни, широко разпространени и то не само в около Европейския съюз, а и вътре в самия Европейски съюз. Така че вашата активна ангажираност за целенасочени усилия за защита на най-уязвимите човешки същества, каквито са децата, за което, впрочем, ние носим едно естествено правно задължение. За което, както вие напомнихте, господин председател, следва защитата, е, интересът на детето да бъдат поставени в центъра на нашето законодателно внимание. Е, Тъкмо по тази причина бих искал е, и да задам няколко въпроса. Вие говорихте за децата и миграцията. Значителен е броят на децата, иммигранти на европейска територия. И аз бих искал да обърна вниманието ви на два-три приоритета, които според мен са от съществено значение – за европейския континент. Според вас всъщност, е, кои са приоритетите, онези аспекти, е, към които следва да насочим усилията си, за да, за да обединим и позиции, и, и е, действия. Втория въпрос е малко по-тясно съсредоточен върху Франция. Не, че имам навик да правя това, но през 2016 година вие направихте една равносметка на защитата на децата във Франция. Подчертахте редица празноти, в това число достъпа до правосъдие за децата, правораздаването за непълнолетните, телесните наказания и така нататък. Как тече диалогът след това становище на вашия комитет за Франция? И най-сетне начеваме работа за борба за защита на, на децата в интернет. В тази връзка детската порнография, да се борим с нея, бихте ли ни дали своята позиция в качеството си на председател на Комитета на ОНЕ за децата? Благодаря. Катерина Ченичи е следващия ни оратор. Тя е наш докладчик, почвам за ваше сведение, по процесуалните гаранции за децата в рамките на е, правораздавателния процес. Благодаря, господин е, председател. Е, добре дошъл на, на господин Мезмур. Поздравявам го за това, което чух от него, за встъпителните му думи. И докато го слушах, у мен е, и не само у мен, мисля се, зароди една крайна удовлетвореност, както се казва, музика за нашите уши. Е, онова, което чухме. Ние много държим, наистина, в Европейския парламент е, за защитата на, на правата на, на децата. Аз съм твърдо убедена, че върховната защита на детските интереси следва да бъде поставена в сърцевината на, на цялата политика във всички области на държавите членки. И в този смисъл аз се изказах и в пленарната зала на Европейския парламент, както и в разговори с комисаря Тимърманс и комисар Юрова по, по различни поводи – така или иначе, ние се стремим всичко, което се прави за децата, да е с оглед на техния висш интерес. Много неща казахте, има за какво да помислим. И, най-вече ви благодаря за това, че ни напомнихте. Е, благодаря на нашия председател, впрочем, че напомни, че за моя чест аз е, работих качеството си на докладчик е, по директивата за процесуалните гаранции за децата, първа по рода си. И сумях да направя така, че директивата да съдържа всички предпазни е, механизми, е, за които вие говорихте. Обедена съм, че в наказателното съдопроизводство всичко трябва да бъде насочено за охрана на, на всяко едно отделно дете с неговите специфични потребности. И когато е, създаваме законодателство, засягащо ненавършилите пълнолетие. Задължително трябва да имаме всичко това предвид. Необходимо е да се введе изискването за задължителна подкрепа, съдействие на детето по време на цялото производство. От друга страна, е, мярката лишаване от свобода, наказанието лишаване от свобода трябва да бъде е, наистина възможно най-крайната мярка. И мисля по този начин, чрез, чрез такива гаранции е, ще направим така, че детето да бъде в центъра на вниманието на правосъдната система, когато това се наложи. Що се отнася до децата мигранти? Естествено, в нашето полезрение предвид днешната обстановка. Европейската политика и в това отношение би трябвало да държи сметка за това, че децата са преди всичко деца, а след това мигранти. И следва да се ползват с пълния обем на, на, на, на защитата, психологическо съдействие, грижи, е, интеграция от самото им регистриране в е, е, приемно-регистрационните центрове. Затова трябва да бъдат привлечени квалифицирани хора, специалисти, неправителствените организации. Що се отнася до непридружаваните, непълнолетни, за голямо съжаление, е, много от тях не биват проследявани. Е, те просто изчезват. По последни данни, десетина хиляди. И то още в Италия. Е, при наличието в Италия на много добро законодателство за защита. Значи, на лице е проблем. Още по идентифицирането на, на, на отделните случаи. И ако не можем да квалифицираме едно лице като дете, не бихме могли да го поставим и под е, необходимия за него контрол и грижи. Как, как, как мислите вие? Е, Жизненно важно е, според мен, връщам се на последното, е, да идентифицираме тези, тези деца и да ги е, държим под наблюдение, за да ги предпазим от сексуалната експлуатация, от, от организираната престъпност. Е, е, рискове, на, на които много и много деца са сериозно изложени. И най-сетне по, по повод на 25-та годишнина на Конвенцията на ООН, ние с колеги предложихме резолюция, внесохме проекто резолюция, в която настояваме Европейският съюз да ратифицира конвенцията в това си качество, като Европейски съюз, което би и придало толкова по-голяма сила. Как мислите вие? Какво е вашето мнение по този въпрос? Благодаря, господин Лахахо, има думата. Thank you, Chairman. I have two questions to Mr. Mesmore. Благодаря, господин председател. Два въпроса към господин Мезмур. У нас в е, Финландия повече от 70% от търсещите убежище, които твърде, че са непридружавани деца, е, се оказват на възраст е, над 18 години, когато бъдат направени съответните тестове. Като тези тестове залагат на норма на грешка от две години, т.е занижават резултата, вероятно на практика тези лица, които твърдят, че са под 18 годишна възраст, са далеч по-възрастни. Предполагам, че такова е положението и в други страни. И смятам, че е, тази широка злоупотреба е, с статута е, непридружен, непълнолетен влияе отрицателно върху общественото мнение поради което съответните изследвания, тестове за установяване на възрастта са в интерес на, на, на широката общественост и на самите обекти на защита. Е, не ми стана съвсем ясно какво е вашето мнение по този въпрос. Вие какво предлагате? Друг един въпрос. Вие изглежда сте категорично против задържането на ненавършили пълнолетие, независимо от обстоятелството. При все това хиляди е, ненавършили пълнолетие търсещи убежище са изчезнали в, в пространството, никой не знае къде са. Онези, е, чиято молба за международна закрила се отхвърля, по правило изчезват. Това също не би могло да бъде в интерес на когото и да било, в това число на самите лица. Вие как смятате какво трябва да се направи, за да се предотврати такова изчезване на въпросните лица, ако те не бъдат задържани? Е, благодаря, доколкото разбирам, няма превод е, от фински язик. Пропуснах, има ли? Пропуснах да направя това съобщение. Е, да, официално трябваше да, да съобщя езиците, които не са обхванати е, в текущия езиков режим. Следващият оратор. Благодаря ви, Клод. конвенцията не се изпълнява на практика никъде в е, света. Е, вие дадохте и примери. И по този начин се засяга генерално интересът и правата на детето. Детето, разбира се, винаги е част от, от, от семейството и, и би трябвало да помислим за, за състоянието, за правата на семействата. Децата не бива да бъдат лишавани от свобода. Аз съм напълно съгласна с вас. Просто е немислимо, невероятно е едно дете да бъде хвърлено за трешетките. Така че ние, ние, разбира се, подкрепяме тази ваша позиция. Но, но в такъв случай и родителите им не би следвало да бъдат задържани. Нали? Деца и родители са тясно свързани. И трябва по общо да се помисли в случая за бежанците и търсещите убежище. Да, децата имат, имат своите специфични интереси, но следва да бъдат поставени в съответния контекст. Понеже аз смятам, че и възрастните, техните родители, не би следвало да бъдат задържани, след като не са нарушили закона. След това, тук колегите споменаха, че много деца и просто изчезват, губят се е, в пустинята, е, използват ги за е, отнемане на органи за трансплантация, например, на Балканите. Експлуатират ги в много страни, в това число държави членки. Какво да направим, за да предотвратим, да се преборим с тези явления? И след това, съгласен ли сте, че за да се реши генерално въпросът, би следвало да бъдат организирани и законни начини за пристигане и оставане в Европейския съюз? На следващо място, събирането на семействата. Въпрос е изключително деликатен. Много, много деца от Афганистан, от, от, от Африка пътуват сами до Европа, непредружавани и, и, и напълно логично да, да, да, да искат да, да се съберат с своето семейство. В Германия е предвиден изчеквателен срок от не по-малко от една година преди да бъде събрано семейството, вероятно така и в други страни. Вие какво е мнението ви относно това положение? По-нататък казвате, че специалисти, експерти са необходими за работа с децата мигранти. Какви специалисти? Какво имате предвид конкретно? Е, просто допълнителен персонал за работа с децата в приемните центрове, някакви специални професионални умения. Кажете. Благодаря. Благодаря. Следващият въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че сте тук, господин председател на Комитета на ОНЕ. За нас е чест, че можем да разговаряме, да обменим мисли с вас за правата на детето. Имам няколко въпроса към вас, доста конкретни. Не знам дали разполагате с необходимата информация, но би било интересно, ако ако може да отговорите. Имате ли данни, е, числа за броя на децата, които са разселени е, днес, е, отделени от семействата си, родните си места, въвлечени са в организирана престъпност, в трафик на хора. Какво могат страните, договарящи по, по конвенцията, да се преборят, да предотвратят това явление, трафика на хора и най-вече на, на деца? въпрос, е, е, на който имахме възможност да, да, да работим напоследък. На второ място, какво мислите за е, задържането на, на децата по света? Имате ли данни? Колко са страните? Има ли някакво развитие на практиката? Има ли альтернативи, които се налагат? Трети въпрос по едно изследване на BBC, което установява, че деца от Сирия, мигранти, работят в фабрика на, на голяма марка потребителска в Турция. Това, прочем, не ме изненадва. Но вие каква информация имате? Пак някакви статистически данни, за, фактически за, за детския труд световен мащаб. Благодаря ви за очакваните отговори и още веднъж за това, че се отзовахте на нашата покана. Благодаря. Госпожа Вимберг, благодаря господин председател, благодаря за информацията. Конвенцията има 54 члена и те казват, че всяко дете до 18 години има същите права като всички други правото на преместване на детето е право, което присъства в конвенцията. Искам да кажа, че много се радвам, че има конвенция от, права, от типа за правата на детето и много се гордея, че Швеция е част от тази конвенция. Мигрантската криза миналата година засегна Швеция изключително тежко. В Швеция дойдоха страшно много непредружавани и непълнолетни. Нашето население е около 10 милиона. Ние приехме около 35 хиляди непредружавани деца. Сега много се задава въпроса в Швеция дали това е реалната деца, възраст на тези деца. Даже един лекар каза, че някои от тези деца са на около 40 години. Ние не правим задължителни тестове, всъщност ние приемаме за чиста монета онази възраст, която те изтъкват. Това означава, че имаме проблеми. По отношение на разпределението, много от тези момчета или млади мъже, какво да кажем за тях? А, всъщност, те може да са между 50 и 70 години и в тази възрастова група, 15 до 70 години, имаме 11 мъже и едно момиче. Една жена. Какво ще кажете за реалната оценка на възрастта на тези деца-беженци? Вие говорите за висшия интерес. Ами ако тези деца не са, деца ми са възрастни, ние нарушаваме разпоредбите на конвенцията. За това ви питам, смятате ли, че трябва да има задължителен тест за възраст, за да може наистина ресурсите, които имаме, да отиват за истинските деца? Не казвам, че трябва да има правила, но не може ли да се препоръчат на държавите членки мерки по силата на които правата за децата, на децата, наистина да са насочени към децата? Благодаря. Госпожа Ферара. Благодаря, господин председател. Аз съм, съм била докладчик по акта за общата система на убежището, в който има раздел за непридружаваните непълнолетни. Предвижда се специална закрила, специален режим. Е, Прията е също така идеята е, че не може на един попечител или настойник да се зачисляват неограничен брой непридружавани непълнолетни. В Италия се е случвало по, по десетки е, такива деца е, да бъдат придадени е, на грижите на един настойник. И въпреки усилията ни, има някои неща в уредбата на, на Съюза, които все още будят тревога. У нас а, ограниченията по прилагането на ускорената процедура, е, режим, който посяга на, на личната свобода, Още повече във връзка с квалификацията на страните на происход като безопасни. И това във връзка с прилагането на ускорената процедура. След това въпроса за медицинските прегледи. Необходими са конкретни гаранции. Не може едно непродължавано дете да, да бъде принуждавано да, да, да премине тест за установяване на възрастта му. От друга страна обаче самия отказ на детето може да доведе до автоматичната презумпция, че, че то е навършило пълнолетие. Е, какво мислите вие? Още две неща. расте броят на непредължаваните непълнолети, които просто изчезват в Европа. Какво бихте предложил вие, за да се спре това явление? От държавите членки от Съюза. После приема. И отново можем да вземем Италия за пример. прииждат тези лодки, на, на борда им много непредложавани непълнолетни и местните администрации, кметовете, които са на първата линия, приемат тези хора с все по-тежко организационно положение. Няма, няма къде да ги подслонят, тези е, непълнолетни. Търсят се някакви временни е, решения, е, специално за жилищно настаняване на, на тези деца. И след това образованието, и след като става въпрос за ненавършили пълнолетие, това са е, деца е, под 18 годишна възраст, Е, понякога са и неграмотни. Е, може да си представите, че не, не можем да обучаваме едновременно на, на, на четно и писмо едно 7 годишно дете и един 16 годишен юноша. Те че става въпрос за организиране на елементарното и основното образование в някои случаи на, на, на непредържаваните непълнолетни. Вие как гледате на тези проблеми? И последният въпрос за този кръг изказвания. Виждам, че времето напредва. Обещавам ви да бъда съвсем кратък. Е, няма да се разпростирам дълго и на широко. Благодаря ви, господин Мезмур, за това, че сте тук сред нас днес е, Вашият комитет е често обект на критика, не само от страна на Европейския, на държавите членки и в Африка, в, в Ливан, в Йордания, в Турция е, е, ви критикуват. Защото обикновено вие критикувате по-бедните страни. А има по-богати, е, за чието състояние се премълчава, да ви дам няколко примера. Да вземем Норвегия. В продължение на няколко години в Норвегия всеки месец се провеждат демонстрации е, срещу е, незаконното отнемане лишаване на, от родителски права, е, фактически е, на е, родители, намиращи се в тежко социално положение. Най-социално слабите. Има една неомарксистка неправителствена организация, която е, е превърнала е, това в цел. Да, да, да разтуря е, е, такива семейства. И тук, естествено, най-вече са засегнати е, е, семейства на, на иммигранти от Африка. Обикновено се, се говори за това, че видите ли, родителите са малтретирали децата си. Вие, вие обаче какво мислите? И какво мислите, освен това, за Франция? Представители на, нашия, на нашата комисия постиха кале. Прословутия лагер установи се, че много от децата там са пострадали от а, с, сексуални посегателства. Не сте критикували Франция за това, че тя го е допуснала. Аз поне не знам. Стотици деца в Кале, във Франция, са били жертва на сексуално насилие. И на трето място. Пътувал съм из Балканите, в Сърбия, например, и твърде често съм разговарял с родители, нали, които ми казват, че богати е, е, иммигранти, не можем да ги наречем бежанци, купували децата на победните е, между 5 и 100 и евро, оказва се на, на дете само и само да е, увеличат шансовете си, така вече с деца, да получат статут на беженци. Не съм чул и дума по този въпрос от вашия комитет. Моля да ме поправите, ако греша. Е, не съм сигурен, че сте очаквал чак толкова много конкретни и детални въпроси. Аз, впрочем, ви попредупредих, е, че е, комитетът ни проявява жив интерес към тази проблематика и Впрочем, съвсем естествено е въпросите да бъдат такива. Надявам се, впрочем, забеляза, че си водите подробни бележки. Заповядайте да отговорите. Ам, благодаря ви. А, а, а, да не ми веде в някакво недоразумение усмивката на лицето ми, аз се усмихвам, защото съм много удовлетворен от проявение от вас жив интерес. Аз наистина подробно си записах вашите въпроси. Председателят ми казва, че разполагам с близо 20 минути. Вие тук последният изказал се ме помоли да го поправя, ако, ако е сгрешил. Уважаеми господин депутат, вие наистина грешите. Миналата година излязохме с много критично изявление и не може да го намерите на страницата в интернет на Върховния комисар за бежанците за състоянието на децата в Кале. И разбира се, политическите боричкания тогава, те също са отразени между Великобритания и Франция излизали сме с критични бележки за положението в Австрия. Критично сме коментирали положението в Европейския съюз като цяло преди година и половина, специално във връзка с миграционната криза. Да ви, да ви дам малко поглед от към кухнята. Като комитет ние правим разлика между това истината да я изкрещяваме на власт имащите, да им я казваме и да им я прошепваме. Не винаги разгласяваме публично. Е, страни, които вие тук представяте, без съмнение са получавали писма от нас е, за във връзка с, с е, практика, законодателство за преследване на деца, които участват в организирана просия. Е, ние сме критикували е, такива законодателни намерения с оглед евентуалната дискриминация на ромските деца. Не мога да ви кажа за коя страна става дума, е, понеже става въпрос фактически за едно частно писмо, изпратено до тази страна. Е, но, накратко, ние третираме всички от А до Z, от Афганистан до Зимбабве, еднакво. Без облаги, и без компромиси. Както казах, истината ние можем да я изкрещим на висок глас, да я кажем спокойно или просто да я прошепнем. Но във всеки случай тя винаги излиза. Повдигнахте много важни въпроси. Аз съм изцяло съгласен с, с, с всичко това, което вие смятате за важно. Детския труд, децата мигранти, трафика и така нататък. Всичко това е от е, пряко значение за правата на детето. Но за мен е главният въпрос тук е кои са главните предизвикателства пред зачитането правата на детето. Чисто и просто, аз ще ви кажа. Отговорът е много прост. Политическата воля. Политическата воля е пречката. Как всъщност се преценява наличието на политическа воля? Едното подписване, едната ратификация ли е проява на политическа воля? Или, или говорим за институционална уредба, за въвличане на гражданското общество, за, за повишаване на обществено съзнание и в същото време да не разчитаме прекомерно, държавите да не разчитат прекомерно на а, а, гражданското общество, на, на неправителствените организации за държави, за, за, извинете, за мерки, които са държавна работа, които са работа на, на, на съдебната система и така нататък. Впрочем, държавите членки поставят акцента прекомерно върху законодателните мерки. Наприехме законодателство за трафика, за образованието, за здравеопазването, за запластяването, цифровите медии и така нататък. Ние как отвръщаме на държавите членки непрекъснато? Като комитет ние нямаме работа да ви казваме браво. Добре, приели сте го браво. Наша работа е да оценим ефекта, въздействието от вашата работа. Приели сте законодателство. Придали ли сте необходимите финансови и човешки ресурси? Каква е практиката на правоохранителните и правораздавателните органи? Е, това, това, са, това са главните за нас предизвикателства. Бих искал да, да добавя още няколко. Координацията все още е тежко предизвикателство, не само за развиващите се, а и за развитите страни. Е, в много случаи е, ние заявяваме, заявявали сме го не веднъж, че правата на детето са въпрос от хоризонтален, всеобщ характер – и той трябва да бъде, да, да присъства във всяко вземане на решение, от което и да било ведомство предвид а, конституционното устройство на една или друга страна, а, координацията може да отсъства между части от националната територия. Ние, разбира се, не можем да се намесваме във вътрешната уредба. Намесваме се само когато констатираме, че съществуващото устройство, съществуващата уредба пряко засяга правата на детето. В Европейския е, съюз имаме един такъв случай, няма да споменавам коя, коя е страна, страната в която образователните степени са подчинени на различни териториални степени на управлението. Националното отговаря за началното, местното за, за, за средното образование. Къса се връзката, отпадат децата от образователната система и ние, разбира се, се намесваме в такъв случай. Така че предизвикателства колкото искате, но отново трябва да подчертая. Правата на детето трябва да са в центъра на законодателството, на политическите разработки и на практиката. Нали? Все още, както казах, проблемът е за това. Правата на детето да бъдат качени от бележка под линия в самия текст. 2016 година. Стигам до един друг въпрос, който беше зададен от френски депутат няколко приоритета, с които трябва да се справим в областта на, на беженската криза. Благодаря ви за този въпрос. Много е хубав той, защото Европа не е единствения континент, който се бори с миграцията. А всъщност, ако погледнете статистиката, други държави в други на други места по света имат много по-сериозни предизвикателства, отколкото тези, пред които сте изправени тук в Европа. Това е първото, което искам да кажа. На второ място, миграционната криза, която виждаме тук на европейския континент, трябва да е- се гледа просто като симптом. Кризата не започна през 2014, не започна през 2015. Комитета ни ви е давал а, пре поръки за миграционната политика от 1991 година. 1991 повдигнахме въпроса за липсата на интеграция на мигра... мигрантските деца, дискриминацията при а, предоставянето на убежище, миграторни политики, миграционна политика, която не поставя децата в центъра на тези политики. Също а, други елементи, които не а, ни помагат за да се справим с това предизвикателство. Всъщност всичко това се превърна в криза, защото преди това имаше много про, пропуски в системата, пропуски по отношение на попечителството, настойничеството, центровете, приемните центрове и ред други неща. И това всичко се превърна в криза, защото вече съществуваха много пропуски в системата. Що се отнася до трите приоритета. Като комитет ние не ги разграничаваме като а, видове права, но на първо място, както казах по-рано, има а, редица възможности, с които разполагаме. Ние като комитет наистина смятаме, че Европейския съюз трябва да предприеме конкретни, измерими и обстойни стъпки за изграждане на рамка за защита на а, децата мигранти. За да бъде конкретна и обхватна тази рамка, трябва да има в центъра си Конвенцията за правата на децата. Трябва да се ползват някои добрите практики, е, които съществуват не някъде далече в други държави, на други континенти, тук в Европа. Други момент, на който искам да се спра, е, че ролята, която вие играете по отношение на външната си политика е изключително важна с цел решаване на настоящите а, проблеми с а, миграцията. Аз съм от Етиопия, работя с Африка не а, малко. В момента върви а, разговора за сътрудничество, както за развитие, но и по отношение на миграцията. Петте държави, които бяха идентифицирани а, Сенегал, Мали, Нигер, Нигерия и моята държава Етиопия – това би могло да се превърне в чудесна възможност, но трябва да се направи както трябва. Няма втори шанс за първо впечатление. Не трябва отново да се дърпаме по този начин. Трябва да се поставят в центъра задълженията за спазване на основните човешки права. Не да съпоставяме взаимоотношенията между Европейския съюз и Турция или пък а, Турция и Гърция, не да търсим някакви връзки с африканския континент по този начин. Трябва просто да поставим а, правата на децата в центъра в политиката и това ще бъде една чудесна изходна точка. Но в крайна сметка разпространяването на безопасната, законна, а, обичайна миграция е наистина най-правилният път напред. Не веднъж сме го чували и тук. Ако всъщност се възползваме от тази възможност, бихме могли да видим резултатите съвсем скоро. Колкото повече от децата не успяваме да обхванем, колкото повече от тях остават без образование, толкова повече предизвикателства ще се появят в бъдеще. Това са моментите, на които иска да се спра. Много интересен въпрос за детската а, порнография и онлайн сигурността и така нататък беше зададен. Много сериозно гледаме на този въпрос ние като комитет. Наистина има държави, които са страни по конвенцията, но казват, ами всичко е наред, нашата култура го позволява. Не. Която и да държава, която идва с нас, при нас в комитета, имаме сериозен ангажимент срещу проституцията при деца, турмоза, кибертурмоза сред малите хора и така нататък. Така че много сериозно работим по правата на децата в цифровите медии. Много ясни препораки даваме. Трябва да има обучение, повишаване на информираността и подкрепа. Не само обучение за ползване на цифрови средства, но и социални обучения и онлайн, и офлайн. Ето защо не се изменя а, конвенцията, защото тя въжи и днес, макар да е прията преди 26-27 години. Не се споменава думата интернет. Всъщност не се споменава и спин, не се хив вирусът спин, нито а, телесните наказания, но тази конвенция остава валидна. Трябва да има ясна регулаторна среда за частния сектор. Той продължава да бъде много а, важен, с много важна роля. Значи е, не трябва да има саморегулация, трябва да има регламентиране от страна на държавите в известна степен. има случаи, в които има детска порнография онлайн. Всъщност единственото задължение на доставчика на услуги е да го премахне. Достатъчно ли е това? Дали е, е от полза? Понякога наистина критичен въпрос е, е да се използва тази следа, за да се преследват тези, които отговарят и да бъдат подведени под отговорност. Ние трябва да се погрежим да предотвратим а, а, такива проблеми. В случай на биткоин, а, сътрудничеството в Обединеното кралство а, наистина а, подаде а, такива а, резултати. В Съединените щати имаше един случай, в който бяха снимали едно а, малко а, момиче а, и а, в с помощта на Интерпол и така нататък, а, успяха да увеличат толкова силно а, видеото, че да видят едно малко шишенце с лекарство. А, и да видят неговото име, както и а, да снемат а, пръстови отпечатъци. Много време от не, но имаше невероятни резултати, така че а, чудесно е това, което може да се постигне, просто трябва много сериозно сътрудничество. От Италия а, един от а, уважаемите депутати зададе, зададе въпрос за това какво правим с залипсващите деца. Това не беше всъщност а, а, въпрос неведнъж зададен. Искам нещо да кажа като предварително, предварително условие за нас. Ние сме ангажирани с миграционната криза. Тя е. А, той е изключително принципен. Някои хора казват, международното право не е право. Когато ги питаш защо, те казват, не е право, защото няма механизъм за приложение. Но не казват същото за наказателното право. Защото в наказателното право също има предизвикателство за приложението и за правоохраняването. Така че трябва да започнем с принципа, с задълженията, които сме поели като страни по конвенцията. Предизвикателствата при приложението не трябва да ни позволяват всъщност да стъпваме назад от а, задълженията, които сме поели. Това е първото, което искам да кажа като предварително условие. Освен това, както казах и по-рано, европейски държави не са единствените, които са изправени пред миграционна криза. Въпроса за задържането на деца мигранти. Те не трябва да бъдат задържани а, с, с цел а, миграционен контрол. Като комитет ние сме казали, че не може да се оправдае задържането в това отношение. Не може да бъде оправдано а, с цел само на основата на това, че детето е без предружител и с цел проверка. Стратегията на Европейския съюз от 2016-2021 има конкретни разпоредби. Там се казва да се направят всички усилия да не се приемат деца в приемни центрове и лагери. Вече има а, примери тук в Европа, че има мерки на ниво общност и също в а, Мексико и Панама. Там задържат, а, а, са забранили изцяло задържането на деца мигранти. Ще ви дам пример от добър, много добър пример. Ще се очудите от Йемен. Малки групи домове които са за а, малки деца и а, непълнолетни. А, изобщо добър пример, който може да се ползва. Но наистина искам да кажа, че предизвикателствата за спазването на всичко това, което сме приели, не трябва да се превръщат в извинение да отстъпваме назад от а, нашия ангажимент друг въпрос, който много ме зарадва, знам, че ратифицирането на Европейския съюз на конвенцията даде много добър ефект за осъществяването на конвенцията на, за хората с увреждания. Държавите членки, вие сте тези, които могат да започват разговора. Ако има нужда да се включи е, изменение в Конвенцията за правата на децата. Това ще се, е, вклю... ще се случи. Но вие сте тези, които трябва да го направят и смятам, че ако наистина се случи така, ще се подкрепи осъществяването на е, Конвенцията. Защо се злоупотребява с определенето на възрастта? Никой би под, никой не би подкрепил а, идеята да се злоупотребява с процеса, защото по този начин се пречи на спазването на децата, на правата на а, децата, които би трябвало да имат тези права. Това, което ние казваме като комитет е, че определенето на а, възрастта като методи трябва да се разгледа много внимателно, особено между, за децата между 16 и 18 години. Знаем, че настоящите методи са а, неточни и не винаги са прецизни и предлагаме да има мултидисциплинарни а, процедури за определене на а, възрастта. Тук се включват социални работници, психолози, когато медицинските тестове са единствения вариант, тогава предлагаме да е минимално инвазивен метода. И а, сме получили информация, а, че заради инвазивността на този процес са казали, че са, а, възра... че са над 18 годишна възраст, просто за да не преминават през такъв тест. Други въпроси бяха повдигнати е, за броя деца, които са изчезнали. На първо място аз е, не съм убеден е, колко е точен този брой. Чувал съм 10 000, но нямаме надежни данни. Трябва обаче и самите ние да си е, дадем сметка каква е ролята, която трябва да играят нашите е, правоохранителни органи. Е, защото е нужно, а, трябва именно те да бъдат от, подпомогнати да изиграят своята роля така, че да не изчезват изобщо децата. Междувременно, а, липсата на процес за попечителство и настойничество, а, също така а, условията, в които попадат в а, приемните центрове тези деца, липсата на хигиена, също е проблем. Липсата на възможности за тези деца, така че да се чуят техните а, гласове, да могат да подават жалби, когато бидат наръш... бъдат нарушени техните права. Знаете много добре, по-добре и от мен, вероятно, че има случаи в тези лагери, че децата нямат достъп до душ, нямат достъп до туалетна, а пък а, всъщност а, и случаи, в които възрастните ги злоупотребяват с тях, Остават ги да им пазят място на опашка или децата трябва да плащат, за да а, имат достъп до а, лагерите. Всъщност много ам, условия, на които тези деца са, в които попадат, които са изцяло в противовес на спазването на, деца, на правата на детето. Доста от препоръките, които ние даваме като а, комитет е, за правата на децата. Ще ги спомена тук. На първо място конвенцията не забранява разделянето на, деца, на семейства. Само се казват, че, че децата не трябва да бъдат разделени от техните родители, освен ако компетентните органи не определят, че това би било в най-добрия интерес на детето. Наистина може да има случаи, че, а, в които би било по-добре за детето да бъде разделено но от родителите си, но все пак това трябва да е обект и на съдебна проверка. Някои от случаите, за които ние знаем за събирането на семейства, например, определенето на семейство, степента в която най-добрият интерес се определя максимално бързо. Случаите, в които процесите за попечителство не отговарят с стандарта за човешките за правата на детето, не са достатъчно бързи и един от вас спомена въпроса за това как един а, попечител а, се приписва на десетки деца. Аз съм чувал и за стотици, но всъщност как а, можем да осигурим този процес? Да гарантираме процеса, справедливостта и ам, отчетността на процеса и самия попечител. Оценката на а, връзките в семейството и роднинските връзки са много важни. Те трябва да са част от този процес. Подкрепа за а, попечителите и настойниците, това е също важен елемент. Професионализацията на тази дейност също е важен момент. Беше повдигнат и въпрос за това какво има предвид като обучение, дали нови професионални обучения, за какво съм имал предвид. Аз пък искам да задам на свой ред въпрос. Има ли усещане в Европейския а, съюз, че нужните професионалисти, а, професионалисти, полицаи, а, социални работници са достатъчно, за да се справим с настоящата криза? За нас в комитета отговора е ясен. Той е не. Дори и познанията за правата на децата са много малко. Дори и а, колегите, които работят в Frontex, мисиите в, на, в открито море. Има и а, а, ръководства, които се разпространяват именно за да има добра осведоменост за правата на детето, да има добра чувствителност спрямо въпросите свързани с пола и възрастта. Говорим и за физическото насилие. Често забравяме психическото насилие, на което са подложени много от тези деца. Ето защо трябва да направим нужното, че да имаме нужни, необходимите пре, професионалисти, за да справим всичко това. И сега вървя към края. Въпросът, който беше повдигнан, беше за трафика на хора. Не мога да повдигам в дълбочина различните елементи, но все пак има добри практики. На първо място въпроса за законодателството да има конкретни наказания. Държава след държава виждаме, където има много малки глоби или пък задържане на лишаване от свобода една година и така нататък. Трябва да променим динамиката за трафика. Виждаме сега, че и жени участват в трафик на жени, трафик на жена. А, така че идеята, че става въпрос за някакъв а, дебел мъж с а, а, верига на врата и тениска, който говори по един и другия телефон, а, отпада по друг начин изглеждат сега нещата. Ние виждаме а, анализа и има много ясни тенденции. Един от а, елементите е много ясен и а, тук става въпрос за това, че няма как да се реши този въпрос единствено на едно място. Това е трансграничен въпрос. В Африка, например, в Сабътна Африка има а, транзитни държави, някои са а, изход, происход, по происход, други са дестинация. Някои държави са и трите. Буркина Фасо, Сенегал и други, които постигнаха напредък, всъщност го направиха посредством меморандум за разбирателство, съставиха работни групи между различните министерства, за да се изправят пред проблемите, свързани с трафика. Още един въпрос и след това вероятно ще приключа. Казах няколко думи за определенето на възрастта от представител на Финландия беше повдигната тази тема отново. Да, злоупотребява се с тази тема с определената възрастта. Но виждаме и миналата седмица в Обединеното кралство всъщност казаха, ето тези деца изглеждат по-възрастни, те злоупотребяват с системата. Ние като комитет всъщност видяхме, че също вярваме, че те с а, тези, които злоупотребяват с системата. Но също така, като комитет а, за децата, смятаме, че е много важно да не се а, стъпва на общественото мнение. Не общественото мнение е това, което определя кой е виновен или кой на каква възраст е. и накрая, като Комитет за правата на дете, детето, това, което се опитваме да а, разберем, и да накараме другите да разберете, че няма лесни отговори, но ако конвенцията за правата на детето се постави в, в центъра на вашата работа, ако вие анализирате а, политиката, резолюциите, а, съобщенията и всичко останало от гледна точка на правата на детето, ако този интерес е централен и за вътрешната, и за външната ви дейност, ние сме убедени, че ще има достатъчно устойчиви решения за разрешаване на настоящата мигрантска криза. И като комитет оставаме ваш партньор по тази тема и ако можем да подпомогнем процеса по какъвто и да било начин, с радост ще го направим. Знам, че един от колегите, който участва в разработването на директивата, имаше конкретен въпрос – ако ние като комитет можем да предоставим становище по проекта документ или нещо подобно, с най-голямо удоволствие ще го направим. И се, стига, се връщам на двете правила, които а, споменах в началото, които бяха а, наистина а, а, тествани, а, изпитани през времето и толкова години по-късно виждаме, че това е най-устойчивото решение с спазване на човешките права. Благодаря ви за вниманието. Господин Мезмур, благодаря за тази презентация. Поканихме ви по наша инициатива, инициатива на координаторите, госпожа Гризбек и други колеги. Искахме да чуем с какво се занимавате във вашия комитет. Мисля, че получихме изключително подробна информация отговорихте на някои въпроси, повдигнахте някои важни въпроси, доста актуални въпроси. Виждаме, че вие работите и по теми, по които ние работим. В нашата резолюция много говорихме за правата на децата мигранти. Естествено ще продължим да поддържаме връзка и ще се радваме, надявам се, на едно добро сътрудничество. Благодаря за това, че дойдохте и за това, че се изказахте. Колеги, аз имам задължения от името на нашата комисия и ще трябва да си тръгна. Господин Албрехт ще председателства заседанието и дебатите по следващите точки. Започва той от точка 15. Um, Благодаря ти, Клод. Казва господин Албрехт. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тя е посветена на едно проучване, наречено кибертурмоз сред младите хора. Това проучване е възложено от отдел за политики С, който се занимава с правата на гражданите и конституционните въпроси. През 2015 е, година ние поискахме да има проучване на този феномен, е, феномен, който се развива много бързо в нашите цифрови общества. Проучването, отново казвам, беше възложено от е, един отдел за политики, свързан с правата на гражданите. Проучването иллюстрира юридическите и политическите мерки, които са приети на ниво Европейския съюз и на международно ниво. Отграничава се естествено ролята на Европейския съюз в тази област, кибертурмоза. Поручването дава информация, която ще е и полезна за нашата работа в областта на закрилата на децата, особено що се отнася до доклада за подготовката на директива 2011-93, посветена на борбата с сексуалната експлоатация. Дам думата на госпожа Далапоца. Благодаря. Ще ви представя сега проучването. То говори за приложното поле, за проблемите свързани с е, кибертурмоза. Покрихме 28 държави членки. Говорим за младите хора под 18 годишна възраст. Анализирахме по-близо ситуацията в 9 държави членки. Проведохме различни видове проучвания, допитахме се до заинтересовани страни, допитахме се и до младите хора. Няма определение на ниво Европейски съюз или в международен план на кибертурмоза. Само 14 държави членки в Европейския съюз имат официално определение. Има различни тълкувания на този феномен, но има едно общо виждане, именно, че турмоза представлява агресивно, целенасочено действие, извършено от една група хора или от един индивид, много пъти или веднъж срещу жертва, която не може да се защити. Какви са основните аспекти на това, на този кибертурмоз? Значи, той се извършва в интернет, използват се цифрови средства, цифрова среда или електронни средства. Идеята е да се причини вреда има дисбаланс на силата между жертвите и извършителите. Има анонимност. Онези, които извършват турмоза, не подлежат на отчетност и има публичност на предприятите действия. Има все повече и повече научни разработки, посветени на кибертурмоза. Има, например, един доклад, наречен EU Kids Online. Той разглежда групата деца между 11 и 16 години и се оказва, че около 7% от тези деца са били обект на кибертурмоз през 2010 година. През 2014 година процента вече е 12. Само, че тези данни трябва да бъдат разгледани предпазливо, тъй като няма обща дефиниция. Освен това, кибертурмоза е много различен в различните държави и различните проучвания е, го регистрират по различен начин. Има някои общи тенденции, въпреки всичко, които се очертават сега. Например, жертвите на кибертурмоза се превръщат в извършители. Освен това, Онези, които се занимават с кибертурмоз, се занимават и с традиционен турмоз. Няма конкретен пол, който да бъде откроен като жертва. Има обаче проучвания, според които момичетата са по-засегнати. Този феномен, освен това, продължава и когато децата вече не са деца, а са възрастни, макар че тук няма кой знае колко научна информация. Анализирахме европейската и международна правна рамка във връзка с този феномен. Няма конкретен законов инструмент насочен срещу кибертурмоза, макар че той може да представлява нарушение на членове 13, 19 и 31 от Конвенцията на ООН за правата на детето. Има някои правно обвързващи инструменти на съвета на Европа, които могат да се прилагат спрямо кибертормоза, като например Европейската конвенция за човешките права, Европейската социална харта и Конвенцията за киберпрестъпленията. Що се отнася до рамката, цялостната политическа рамка, през 2014 година ООН прие резолюция за защита на децата от турмоз – Съвета на Европа пък предприе стратегия за периода 2016-2021 година. Тази стратегия очертава правата на детето в цифрова среда, а и тези права са приоритет. Що се отнася до законодателната рамка в Европейския съюз? ЕСА играе само допълваща роля. Какво имам предвид? Той може да допълва инициативи на държавите членки, да оказва подкрепа. Европейския съюз обаче има правомощията да внася регулация в области, свързани с правата на детето. Тук мога да цитирам директивата за борба с сексуалната експлуатация срещу деца и директивата за правата на жертвите. Няма обаче конкретен законов инструмент на европейско ниво срещу кибертурмоза. Европейския парламент от своя страна прие резолюция през 2014 година. Тази резолюция беше прията във връзка с 25-та годишна от приемането на конвенцията на ООН за правата на детето и тази конвенция говори за турмоза, независимо дали той се извършва онлайн или не. Що се отнася до законода... политическата по-скоро рамка в Европейския съюз, имаме дневен ред на Европейския съюз за правата на детето. Той говори за борба с насилието срещу децата в онлайн пространството. Освен това имаме и европейски политики, насочени към безопасността на децата онлайн. Например, има стратегия на комисията от 2012 година за по-добър интернет за децата. Има някои финансови програми, както и е, фокус върху системите за защита на детето. На национално ниво. Нито една държава членка не е приела граждански или наказателно-правни норми, насочени срещу кибертурмоза. Само, че всички държави членки разглеждат кибертурмоза в рамките на други видове закононарушения. Например, използването на насилие, дискриминацията и други типове компютърни престъпления. 14 държави членки са приели политики в 4 основни области насилие, образование, защита на детето и онлайн безопасност. Що се отнася до най-добрите практики, има добри практики в 9 държави членки. Естония, Гърция, Германия, Холандия, Швеция, Великобритания, както и някои други държави. Каква е целта на тези добри практики? Целта е да се намали въздействието на този феномен, да се защити жертвата и да се повиши осведомеността. Има някои инициативи на конкретни омбудсмани в Гърция и в Естония. Има обучение за учители, за полицаи по този въпрос в други европейски държави. Освен това, въвеждат се отговорности за служителите в училищата с цел превенцията на този феномен. Друга добра практика участието на деца, когато се изготвят различни политики. На следващо място из, правене на, на специални уроци, посветени на натиска от страна на връзниците и освен това посветени на взаимното уважение, на следващо място, добра практика е а, да има бутон в компютрите, които ползват децата с цел да се даде информация за кибертормоз и накрая адхок структури за помагане на жертвите. На следващо място, няколко думи за препоръките на ниво Европейски съюз ние смятаме, че трябва да има официално определение на кибертурмоза. Трябва да може да се предоставят насоки в това отношение на различните държави, тъй като те имат различни определения. Комисията трябва да работи за споделянето на най-добри практики, освен това трябва да се увеличи хармонизацията по отношение на събирането на данни в Европейския съюз. Тук трябва да спомена и системите за събиране на данни и трябва да има сътрудничество с частния сектор. По отношение на Европейския парламент, препоръчваме на парламента да гарантира, че кибертурмоза ще бъде в дневния ред на Европейския съюз. Това може да стане чрез съответната интергрупа. Парламента, освен това, трябва да следи какво се случва, какви са предложенията на Европейската комисия, за да се гарантира, че този феномен няма в крайна сметка да остане в страни от законодателната действа. И накрая нашите препоръки за държавите членки. Ние препоръчваме държавите членки да намерят количествени показатели за измерване на кибертурмоза, този феномен трябва да бъде измерван редовно и систематично. Освен това смятаме, че омбудсмана за правата на детето трябва да играе по-активна роля, трябва да има пряко участие на деца в изграждането на различни политики и да има различни програми за интернет умения, както и създаването на механизми за подпомагане, като например горещи телефонни линии, както и други инструменти. Благодаря, каза председателя. Благодаря на госпожа Дала Поца. Някой иска да зададе някакъв въпрос? Госпожа Киничи. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази презентация. Изключително интересно проучване. Виждаме, че сте отделили много време на проучването на този феномен. Кибертурмоза сред младите хора. Много често кибертурмоза води до трагични последици. Младите хора прибягват до крайни стъпки, когато станат жертви. Понякога прибягват до, до крайни стъпки. Аз съм съпредседател на една група, която се занимава с този въпрос и мисля, че ние трябва да отделим малко повече внимание на този феномен. Искам да попитам нашата гостенка дали може да ни каже малко повече за превенцията – Наред с законодателството, което може да се приеме в Европейския съюз и в отделни държави, тук трябва да отворя една скоба и да кажа, че ние в Италия е, се опитахме много бързо да приемем закон срещу кибертурмоза. А та наред с всичко това, мисля, че е добре да се работи и за превенцията. Тази работа трябва да се извършва в училищата и в рамките на семейството. За съжаление, родителите не винаги успяват да образоват децата си така, че те да са защитени в интернет, не успяват да ги обучат как да използват информационните технологии по един достатъчно безопасен начин. Затова искам да попитам какво смятате вие по този въпрос. На следващо място. Подкрепата и защитата на жертвите, онези, които вече са станали жертви. Вие казахте, че турмоза е форма на, на преследване. Тя е насочена към един по-слаб индивид. Това лице е преследвано, можем да го кажем открито. Сега имаме нови медии, много технологии се основават на интернет. Какво можем да направим, за да помогнем на жертвите на кибертурмоза? Понякога е много трудно да се каже, да се признае, че си станал жертва на кибертурмоз. Как да помогнем тогава на хора, които са пострадали? как да работим така, че да не се стига до самоубийство. Една италянка на 14 години, например, се самоуби, защото беше е, станал обект на кибертурмоз по Фейсбук. Много е важно да се помага на жертвите. Благодаря господин Лопес Агилар. Благодаря господин председател. Понякога в комисията Либе провеждаме изслушвания, които са особено интересни. Защото в е, една неофициална среда говорим по теми, по които трябва да се говори. Говорим за каузи, за които си заслужава да се борим. Само, че понякога не липсва необходимия инструментариум да направим това. Затова изслушванията ни дават необходимия инструментариум. Благодаря ви за презентацията. Замислих се, като ви слушах за два аспекта на този феномен – кибертурмоза. И искам да попитам дали не може да вземете отношение за да можем и ние да разберем малко повече. На първо място, сценария зад кибертурмоз. Доколкото разбирам, става дума за нов престъпен феномен. Всеки се засяга по различен начин, но може би има и нещо друго. Може би има някакъв вид организация – Можем ли да очакваме в обозримо бъдеще, че това ще бъде някакъв нов вид организирана престъпност? Онези, които извършват кибертурмоз, поддържат ли връзка помежду си? Споделят ли практики и опит? Търгуват ли? Извършвате някаква търговия с продуктите на този кибертурмоз. И на следващо място, равновесието, което трябва да се установи между две неща. От една страна схващането, че кибертурмоза е заплаха за развитието на характера на младите хора, за тяхното съзряване, нормално съзряване – и от друга страна важността да се зачита личното пространство и личната неприкосновеност на младите хора, защото и младите хора имат право на лична неприкосновеност. Доколкото знаем, много в случаи на кибертурмоз се откриват от родителите тогава, когато те а, понякога а, използват а, неморални средства. Какво имам предвид? Знаете, че трябва понякога родителите едва ли не насилствено да проникнат в мобилния телефон, компютъра на детето си, за да разберат какво се случва. И това си е нарушаване на личната свобода. Какво смятате? Кажете малко повече. Благодаря, казва председателя. Ще дам думата на нашата гостенка, за да отговори на тези въпроси. Искам да кажа, че вече закъсняваме. Това е само първи дебат по темата. Искаме да чуем вашите отговори. По отношение на първия въпрос и превенцията. Нашите проучвания казват, че трябва да има образователни програми. Те са най-важни за превенцията. Има различни образователни програми на ниво Европейски съюз, които са доказали своята ефикасност. Например, програмата Кива, която започна в Финландия и която беше приложена в други държави, в Холандия, например. Тази програма се основава на един подход, който да бъде разпространен в цялото училище. Е, по силата на този подход в е, начинанието участват децата, учителите и родителите. Целта е да се създаде едно по-безопасно пространство за децата в училище, да участват те в намирането на решение и аз мисля, че това е добър е, способ за действие. Той може да се приложи. По отношение на подкрепата за жертвите, искам да подчертая някои от резултатите на нашето проучване. Много от децата, които интервюирахме, казаха, че трябва да се помогне на жертвите. И то чрез психолози. Интересно е да се отбележи, че децата смятат, че трябва да се посочват с пръс извършителите. И трябва да се накарат извършителите да разберат какво е въздействието от тяхното действие върху жертвите и как се чувства жертвата на кибертурмоз. Толкова по вашите въпроси. На следващо място. По отношение на киберпрестъпността, кибертурмоза се разглежда като форма на киберпрестъпност. Всъщност, е, той е много опасен. Едно проучване показва, че има около 1 милион души, които са жертви на кибертурмоз. И това е част от киберпрестъпността. Значи факт е, че кибертурмоза е киберпрестъпление и, и той трябва да се разглежда като а, е, такъв. По отношение на правото на децата, на лична неприкосновеност, на лично пространство, на месата на родителите. Искам да цитирам още едно проучване сред младите хора. Те ни казаха, че трябва да има по-засилен родителски контрол относно използването на интернет, както и по-засилен учителски контрол върху използването на интернет. Тоест, колкото и да е странно, Децата искат родителите и учителите да бъдат по-добре обучени и да им дават информация за това как да се използва интернет по по-безопасен начин. Благодаря за този обмен на информация. Вашето поручване е много важно. Може да го разгледате. То е налично. Благодаря ви още веднъж и така стигаме до следващата точка от дневния ред. Това е доклад по собствена инициатива. Докладът е посветен на големите информационни е, масиви. Докладчик е госпожа Гомеш. Тя ще представи проекта на своя текст. Той беше изпратен на 27 октомври. И така ще й дам думата. Thank you, Mr. Chairman. Um... Благодаря, господин председател. Както казахте, пред вас е доклада. Аз подчертавам, че става въпрос за доклад, който поради редакторски ограничения е всъщност резюме на това, което а, трябваше да се включи в него, но разбира се, чакам с нетърпение вашите предложения за изменение, е, които и аз самата и е, колегите ще представят и ще ни позволят да развием някои от основните идеи, които са включени там. И така, какво включваме? Е, един преглед на състоянието по отношение на информационните масиви, големите информационни масиви, за разделение за използването на такива информационни масиви за а, търговски цели и от друга страна а, обществени цели. И а, на следващо място за целите на правоохранителната дейност. И разбира се, някои от употребите, предназначенията са взаимозаместими и има роли, които имат последици в, от едната в другата област и така. Както споменах, имаше големи ограничения по отношение на продължител... размера на доклада и измененията разчитаме да ни помогнат именно в това отношение. Признаваме, че напредъка в информационни и комуникационните технологии и повсеместното използване на електронни устройства са довели до много сериозни ползи за гражданите и всички останали, но те водят и до много сериозни рискове за нарушаването на човешките права и също неприкосновеността на личното пространство и така нататък. Също така, вземането на решения посредством анализ на такива данни може да доведе до системни проблеми в процеса на вземането на решение. Ние имахме мисия през май месец в Силицивата долина и беше казано от един от нашите партньори, че големите данни са статистика просто, с много по-широка употреба заради алгоритъма. Не смятам, че това отразява точно реалността. Има такъв елемент, но въпреки това подобно заявление означава, че всички данни могат да бъдат манипулирани и могат да бъдат а, подредени по съответния начин и що могат и да се мултиплицират, означава, че много сериозни нарушения могат да бъдат да проистекат от това, включително на основните права. Не, дискриминацията е много важен елемент. Хората, с които говорихме, споменаха това, което се случва в застрахователната дейност и други политики, като резултат от е, такива евентуални манипулации. И така, подчертахме, подчертаваме, че общественото доверие в тези технологии е изключително важно и то може да бъде осигурено единствено с е, много е, е, сериозното спазване на човешките права и е, правата на всички заинтересовани страни. Знаете, осъществява се пакета за а, данните, а, който беше прият а, с ваша помощ, господин председател, и това е а, важното всъщност как приложението ще бъде осъществено от страна на комисията, държавите членки, органите за защита на данните и по държавите и Европейския орган Смятам, че прозрачността, справедливостта, отчетността и контрола на личните данни са едни много важни ценности, от които проистичат основните човешки права и именно те трябва да ръководят приложението. Това е особено важно, когато става въпрос за настоящите бази данни, с които разполагат фирмите, предприятията. Там има данни за лицата, те се продават, разменят, преминават в ръцете на подизпълнители и а, знам, че предприятията а, гледат това, което а, ние пишем в този доклад от тяхната гледна точка. Някои от тях са доста наясно, че действително укрепването на основните права е задължително условие за доверие в системата и непрекъсване на невероятните възможности, които предоставя използването на големи информационни масиви. Други, според мен, не са наясно и рисковете са огромни и вероятно никой не може да си представи измеренията на тези рискове. Така че няма да навлизам във всички подробности на доклада, но ще е, настоявам за това, че трябва да има платформи, които е, съчетават е, частните и обществените организации и трябва да има добра етична рамка за обработка на лични данни, особено при автоматичното вземане на решение и да се намалят евентуалните негативни резултати от а, алгоритмите. Ние живеем в свят, в който се използват мрежи, веб-приложения, смарт телефони, от предприятията, от гражданите, това не може да се счита за едно едва ли не доволство от продуктите, които се предлагат, а чисто и просто примирение с това, че трябва да се използват някакви средства. Ето защо трябва да върнем контрола в ръцете на гражданите, в демократичните а, институции. А, живеем в а, ерата на интернет на нещата. Зависим а, от всичко това като технология а, и а, от надежността на данните, на базите данни, а пък тази надежност зависи от спазването на основните права и законодателството. С радост и с нетърпение чакам предложенията за изменения на уважаемите колеги. Благодаря. Трима има членове и аз искаме да се включим, но на първо място НП. господин Вос. Благодаря, господин председател, господин, е, благодаря на Ана Гомеш за подготовката на този доклад. Хубавото е, че това е добра изходна точка, но не смятам, че в доклада достатъчно подробно се обяснява какво може да направи, какво може да се направи с големите масиви данни как могат те да нарушат човешките права. Това е частта, в която би трябвало малко повече да разширим. Хубавото е, че се прави опит да се определят, да се даде определение на масивите и да се покаже как работят. Реалност е това за нашето общество. И въпросът е как да се справим с нея. Съображение е, говори за масовото разпространение на някои от тези а, възможности и когато става въпрос за човешки права, а, трябва ли да са анонимни? Трябва ли да се веде по-масово анонимизиране на данните? Е, остава и въпроса за алгоритмите. Как ще бъдат уточнени в бъдеще? Как ще се развият те? Как сами ще се формират? Мисля, че трябва да работим за осигуряването на качество на данните – да избегнем вземането на лоши решения. За гражданите е малко по-различно. За тях никак не е сигурно какво предстои в бъдеще. Мисля, че развитието в областта на данните този термин и Big Data често се асоциира с липса на сигурност. Не винаги големите масиви данни водят до липса на сигурност. Има и положителни аспекти, особено що се отнася до здравеопазването. Там можем да си зададем въпроса дали могат да се постигнат известни резултати с по-целенасоченото използване на лекарствени продукти, например. И също смятам, че има много положителни елементи. Точка 3. Техники за анонимизиране. Тези анонимизирани данни не са в приложното поле. Не, обхвата, не обхващаме не се обхващат от основния регламент. Не знам дали той трябва. Не мисля, че той трябва да се промени в този смисъл, но приличните данни имахме обстойна дискусия за това как да се подходи. Мисля, че има и други техники, с които не сме запознати, които биха могли да бъдат приложени, но при анонимизираните данни трябва да съобразим дали евентуално биха могли да бъдат идентифицирани в последствие лицата, как ще бъдат най-добре предпазени, ще допренесе ли това за сигурността на хората. Също не ми е ясно точно какво се случва като а, времева рамка. Основният регламент влезна в сила, но не се прилага напълно все още. Така че ми се струва, че определено трябва да се разгледат тези въпроси в доклада тук. Но и другата директива да разгледаме в това отношение. Марио Лаустин, Карло Скоелю и други колеги след това имат думата. Благодаря и бих искала да започна с благодарностите си към Ана за летящия старт, с който ни въвежда в дискусията. Тази дискусия трябва да бъде проведена търпеливо, щателно, без прибързване. Материята е нова. Опитът ми сочи, че в резултат от една дискусия се разкриват нови и нови интересни въпроси и проблеми. И значи всичко това ще отнеме време, за да се запознаем с динамиката на, на тази материя. Е, на второ място, е, всички, които ще участват в тази работа, трябва много внимателно да се запознаят с общия регламент за защитата на личните данни. Понеже това е основата, докладът би имал толкова повече смисъл, е, колкото повече би разширил хоризонта, вместо да повтаря неща, които вече са факт. Помня на времето как обсъждахме въпроса така нареченото профилиране. В продължение на часове. Автоматизираното вземане на административни решения и така нататък. Сега нещата са факт и ние би трябвало да надстроим, да надградим в този размисъл. Е, нещо, което според мен е от съществено значение – е, и което някакси не е уредено добре в регламента, понеже тогава бе вероятно преждевременно, е въпросът именно за тези големи информационни масиви и за това, че на практика всяка информация може да бъде превърната в лична информация. Може да се стигне до идентификация на лицето. Тъй като човек е, оставя всякакви следи от дейността си, които, собствено казано, не са лични данни, но биха могли да доведат до лични данни. Е, ето защо според мен е на лице категорична необходимост от очертаването на много строги рамки на ползването не просто на обработката, понеже по отношение на обработката, тук става въпрос за математически алгоритми, не можем да ги квалифицираме като добри или лоши. Въпросът е как ще се използват резултатите от обработката. И трябва да погледнем към въпроса така, както гледаме е, в е, фармацевтиката на, на различните е, вещества и медикаменти. Тъй като там, преди всичко, въпросът е за употребата на продукта. И трябва, и трябва много внимателно да разграничаваме нещата и проблемите. И ако вземем а, точка F латинско от преамбюла, там според мен се очертават три отделни области. Аналитични инструменти, ниско качество на данните и така нататък. Това са неща от строго технически, инженерен характер. Обаче има и две други неща, които са особено важни. Говори се за морални норми. Нали? Не става дума за обработката. Обработката е, е, няма морален характер. Употребата, както вече казах, има своята морална страна. И правилата ги няма. Няма ги в културата тези правила, тези норми. Нещата са толкова нови. И вече третото е за конкретните правни или юридически аспекти. Например, да бъде ли забранена определена употреба на аналитичните резултати от е, обработката на информационни масиви. Нещо свързано, да кажем, с правата на детето. Защо не? И още нещо, което тук е пропуснато, а именно образованието. Можем да говорим надълго и на широко. За прозрачност, Обаче, ако не разполагаме дори с елементарни знания за това, що е то алгоритъм, що е то корелация, що е то закономерност или стереотип, що е то статистика, целият разговор ще остане без последици. Образованието е главното средство, според мен, субектите на данните да бъдат снабдени с възможностите да упражнят контрола на собственик на личните си данни. И още нещо свързано с дейността на правоохранителните органи. Е, съжалявам, е, е, но, но не намерих нищо повече от това, което вече го има в директивата. А въпросът е много специфичен и трябва да привлечем специалисти, експерти. Има много неща. Ако вземем традиционната криминологична експертиза, тя по същество наподобява е, е, анализа, обработката на, на големи информационни масиви, просто е, обаче вместо да го правят машини, го прави човек. И, и, и трябва да обвържем тези две области. И след това интернет на вещите. Липсва, не е засегнат въпроса По повод на директивата за цифровото съдържание започнахме разговора за това какви ще бъдат последиците от включването в мрежата на всички тези разумни битови уреди, хладилници и прочие, трябва да, да погледнем на този въпрос и от тази гледна точка. И отново нека кажа, да не прибързваме, нека да се постараем да оставим следа. Благодаря. Благодаря. За останалите изказващи се бих напомнил, че времевият регламент не би следвал да превишава 2-3 минути. Нямаме много време. Следващият. Благодаря, господин председател. Започвам, както и колегите, с благодарности. Много интересна отправна точка е вашия текст. Има ограничения, естествено, за това колко знака може да е едно становище или един доклад. Ние обаче можем да предложим изменения, за да запълним пропуските в предложението. Отново казвам, текста е добра отправна точка. Малко е странно, но ние се намираме в епоха, в която понятията много бързо се появяват и много бързо се развиват. Трябва да се запитаме дали големите информационни масиви са същото като интелигентните масиви, защото освен за big data се говори и за smart data. Има много възможности. Те са свързани с економическия живот, свободите, свободата на словото, и съответно всички тези аспекти трябва да бъдат разгледани, всички тези аспекти на големите информационни масиви. Аз мисля, че в парламента има едно голямо мнозинство за защита на основните човешки права. Ние искаме да сме модел за поведение. От друга страна обаче, новата реалност трябва да се разглежда балансирано. Значи от една страна сигурност, но от друга страна економическо развитие – свобода на словото, да, но и защита на личната неприкосновеност. Отново казвам, много говорихме по този въпрос, когато говорихме за защитата на данните. Много е важно да се разгледа въпроса за разглеждането на, чувствителна информация. ролята на омбудсмана по защитата на данните. В държавите членки също има органи по защитата на данните. Всички тези институции имат важна роля и те вече е, имат доста събран материал, ако мога така да се изразя. Много повод за размисъл могат, могат да ни дадат. Въобще пакетът за защита на данните трябва да се заглежда в неговата цялост. Има големи разлики в държавите членки относно равновесието. Какво имам предвид? От една страна сигурността, от една страна а, ползата от нещо подобно. Има рискове и има големи разминавания, голяма асиметрия в държавите членки по този въпрос. Е, Благодаря, господин председател. искал да започна с нещо най-общо. Господин Колю вече спомена въпроса за основните права и свободи. Един такъв общ подход не означава непременно, че трябва да се захванем с всичко, което е технически възможно. Особено, ако има, погледнем към различните възможни приложения на данните. Аз имам няколко въпроса, подобни на зададените от господин Фаус данни събирани по автоматичен начин от различни видове датчици. Това са все така лични данни. Автомобилът ми по-настоящем събира всякакви данни. Не просто за да ми каже, че, че трябва да презаредя, да, да, да, да, да извърша ремонт. Автомобилът ми е, следи качеството на пътната настилка, скоростта, И е, съвсем скоро тази е, информация ще бъде достъпна. Например, в сервиза. Е, и ще кажат за мен, например, че съм редовно превишавала скоростта. И какво ще стане с тези данни? И при един текущ технически преглед на автомобила. Какво ще стане? Да не говорим, че аз получавам непрекъснато е, електронни съобщения, които, които не, не съм искала, които ми предлагат едно или друго. Е, да не говорим за това, че е, застрахователят ще иска да ми увеличи застрахователната вноска, възоснова на такава информация, без дори да е дължи да ми казва откъде знае, откъде е събрал всички тези данни. И дори да са анонимизирани тези данни. Трябва да бъдем предпазливи. Впрочем, следва ли да бъдат анонимизирани, псевдонимизирани? Да и да видим различните измерители, измервателни устройства, тези електронните е-, електромери. И да кажем, че за мен се знае, че най-много електроенергия потребявам в понеделник е, сутринта, понеже не ходя на работа тогава, имам три телевизора, е, работят различни електрически уреди. Е, вероятно това да е информация, която в общения си вид да бъде полезна, например, за електроразпределителното дружество, за да може да пренасочва товара. Но едва ли е, е нужно то, то да знае точно какво е моето лично потребление. И в такъв случай, доколкото информацията се използва обобщено, няма нужда да бъде анонимизирана. по-нататък, някои морални въпроси възникват. Автомобилите с автоматичен режим на, на движение. Кой следва да бъде защитен? Е, тук става въпрос за спонтанни решения на пътя. Например, е, е, в резултат от някаква повреда може да се окаже, че пред мен е альтернативата да се самоубия в поредното дърво край пътя или да прегазя възрастен човек. Това са решения, които се вземат мигновено. И когато се намеси електронното устройство, възниква въпроса за вината вероятно водачът в кавички на, на превозното средство следва да ползва известни права и гаранции. И не сетне, е, е, е, този наш доклад не би следвало да се основава на вече устаряло законодателство и къде е 2018 година. Е, трябва да огледаме ние от, от първа ръка сегашното положение. Благодаря. Благодаря ви, Ана за доклада. Е, в началото сме на, на това общо начинание и е, можем да го развием с е, най-различни нови измерения. Първо трябва да опознаем контекста. Говорим за обемни данни, за, за големи информационни е, масиви е, във връзка с правата на човека и в началото на прилагането на е, нали, в началото на прилагане на регламента за защитата на личните данни. Освен това, започва работата ни те първа по прегледа на защитата на личната неприкосновеност в електронното пространство. Това са въпроси важни и за тази директива, и, и като цяло е, е, за въпроса за големите информационни масиви. Освен това, можем да добавим нещо е, за научно-изследователската дейност и за достъпа и до личните данни. Вече значи, говорим за европейска наука, за електронния облак на европейските научно-изследователски институти. Въпросът е интересен. Аз ще ви представя някои идеи в това отношение. Освен това, и тук, и друга да говорим за роботи, за роботиката. Неща от значение за бъдещето на роботизацията. Е, е, трябва да бъдат осветени в доклада и най-сетне следва да поставим информационните масиви в контекста на правата на човека, да създадем обстановка на доверие, като в същото време не забравяме, че когато говорим за такива големи информационни масиви, е, не всички данни все пак са лични. Огромната част всъщност от обработваните данни не са лични и следва да имаме предвид е, различните условия, различната уредба, която регламентира тяхното ползване. Благодаря. Преди да дам отново думата на Ана Гомеш, позволете и на мен да е, кажа няколко думи. Е, според мен началото е добро е, за общата ни работа. Е, посветена на, на тези въпроси за връзката между основните права и свободи и големите информационни масиви. Очертаха се вече доста въпроси, в частност за борбата с дискриминацията. Е, бих искал да подчертая току-що казаното от Мишел Бони И е, за разграничаването на личните и неличните, е, анонимните данни, нещо много важно, тъй като анонимизираната информация има пред себе си далеч повече възможности за обработка с нови технологични решения, докато, що се отнася до личните данни, е, действа принципа е, на минималния обем. Е, това, този принцип е извлечен от, от сърцевината на нашата култура за правата на човек – така че е, на лице е известно противоречие в самото понятие. Е, когато в контекста на големите информационни масиви говорим за лични данни. По същество личните данни не би следвало да са в голям обем. И, и, и те, разбира се, се съхраняват само доколкото е необходимо, но съобразно законовите основания. Е, така че е много важно да, да държим сметка за тази разлика. Освен това следва да помислим за е, интензифицирането на, на усилията по посока на анонимизацията и разработката на е, различни модели на организация на дейността с оглед опазването на, на личните данни. Като европейци ние, ние би трябвало да, <clears throat> да сме водещи в това отношение. Докладчицата благодаря ви, колеги, за е, много интересните изказвания. Аз с голям интерес и готовност е, очаквам да, да се занимая с е, <clears throat> измененията и допълненията, които ще предложите. Както казаха и неколцина от вас, и определено трябва да взаимодействаме с различните органи, организации, обработващи е, големи информационни масиви в е, стопанския отрасъл, но и в е, правоохранителната дейност. Да видим какви са възможностите и какви са проблемите пред тях. Съгласен съм с казаното от Аксел Вост, че някак не, не е нужно просто да се примирим. С факта, че това са времената, в които живеем да се примирим с а, е, а, е, е, този Оруелов свят, едва ли не, в който а, данните се контролират от, от властта. Трябва да видим възможностите, да видим положителните неща. Да си дадем сметка, че начинът ни на живот просто би бил невъзможен без обработката на големи информационни масиви. Да видим как днешната обстановка, днешното състояние на нещата може да се използва за придаване на по-голяма прозрачност на държавното управление. Да, да, да помислим само за панамския казус. Е една от положителните страни на явлението. Нещо се отнася до анонимизацията? Въпрос засегнат от много от вас. А Говорите също така и за евентуална връзка между техниката на анонимизация и определена организация на дейността. Това е вярно. Обаче, нека да бъдем и реалисти. Край на краищата, Предвид корелиране, корелирането на различни бази данни, е все още възможно, въпреки анонимизацията, повторно да се идентифицира субектът на данните. И това е нещо много важно, което би следвало да имаме, да имаме предвид в работата си, за да сведем, да настояваме за свеждане на рисковете до минимум, знайки, че такива рискове са на лице – Онзи ден разговарях с представители на различни промишлени отрасли е, и, например, е, представителя на един автомобилостроител е, призна, че споделя своята информация от технологичен характер с застрахователни компании. След което застрахователната компания, ако, ако няма пречки, е, може и да откаже е, застраховка на, на е, един или друг, просто защото разполага с информация за лицето, водач на автомобила, както колегата Сипел спомена, без дори той да подозира за това. И, и, и трябва също така да бъдем, да, да имаме коража. Та, така, знаете, както направихме посещение в Съединените щати веднага след приемането на общия регламент за защита на личните данни. Разговаряхме с големите оператори, е, е, обработващи лични данни и големи, и големи и малки, всъщност. Е, и, и те, забележете, приветстваха нашия регламент като първия по рода си акт е, правещ опит да регламентира до някъде за първи път е, тази сложна материя. Така че не бива да се ограничаваме. Ние не би трябвало да, да, да обхванем цялата проблематика. Без е, да се опитваме, разбира се, да възпрепятстваме нещо, което не е по силите ни, да спрем Съгласен съм също с казаното за грамотността, за образованието в тази област. Е, изключително важно е гражданите, собственици на тези лични данни, да знаят за какво става дума. Взаимодействието с правоохранителните органи, разбира се, е от съществено значение и Карлос е, Коелю не, тук спомена националните органи по, по защитата на личните данни. Да си дадем сметка за асиметрията между държавите членки в това отношение. А има и нещо друго, казано от Майкъл Бони, от Мишел Бони, за локализацията на данните. Ние се отнасяме е, е, крайно чувствително към практиката на Съединените щати, обаче не си даваме особено сметка за това, което става е, с е, е информацията съхранявана в Китай, е, където защитата на личните данни просто дори не е и празен звук. Така че надявам се, колеги, с ваше съдействие да стигнем до нещо особено, особено полезно и аз наистина, е, уверявам ви, с интерес очаквам вашия принос. Благодаря. Благодаря за сведение на всички колеги. Изслушването по тази тема ще се състои на 8 декември. Крайният срок за изменение и допълнение е 15 септември, 15 часа. С това стигаме до следващата точка от дневния ред. на Спогодба между ЕС и САЩ за защитата на личната информация, свързана с предотвратяване, разследване, разкриване и преследване на престъпления. На 12 септември 2016 година парламентът е, получи е, искане за санкция, за съгласие по договора, по съответната процедура, съгласно договора за функционирането на Европейския съюз. В качеството си на докладчик сега ще ви представя проекто препоръка е, за съгласие за приемане на, на спогодбата. Ще дам думата след това и на докладчиците в сянка и на други колеги, които желаят да се изкажат. Така че е, спогодбата ни е предадена, знаете, през месец септември. Разбира се, тя има далеч по-дълга история. През 2010 година, е, когато протичаха разгорещени дебати е, относно програмата за проследяване на финансирането на тероризма в Съединените щати и евентуалното съгласие от страна на Европейския съюз да легализира прехвърляне на данни по тази система, както и що се отнася до пасажирските данни. Ние и тогава, и, и не веднъж сме настоявали за е, така наречено споразумение шапка, общо споразумение, което да предвижда висока степен на защита на основните права и свободи, е, личната неприкосновенност, при по повод е, предаване на лични данни за нуждите на наказателното производство. рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Така че оттам нататък тези стандарти, тези норми да не подлежат на преговори е, по повод на всяка такава спогодба. Настоявахме ние и настояваме за минимална степен на защита, която е общо приложима. Като по този начин допълваме действащите спогодби, много такива спогодби за съдебна взаимопомощ. На 28 март 2011 година комисията започна преговори по мандат, прият от съвета през декември 2010 година. Преговорите протекоха, докато през септември 2015 година не бяха положени инициали – върху текста на спогодбата. През юли месец тази година съветът не я прие с решение да я представи на Европейския парламент за съгласие. В качеството си на докладчик препоръчвам в контекста на, на много дискусии и обмен на мнения с докладчиците в Сянка, а и справната служба и други е, представители, в това число на комисията, да дадем своето съгласие за приемане на, на постигнатата спогодба, която бележи според мен значителен напредък по гарантиране защитата на личните данни в контекста на сътрудничеството между правоохранителните органи, между държавите членки и правоохранителните органи на Европейския съюз от една страна и тези на САЩ от друга. Е, в хода на течение на миналата година, след като бе постигнато съгласие по спогодбата Възникнаха някои въпроси е, от гледна точка на правната служба, особено три. Единият от които е до каква степен спогодбата би могла да се тълкува като правно основание за предаване на информация или за е, вземане на решение за адекватност на системата на защита на личните данни в другата страна е, в съответствие с тази в Европейския съюз. След размяната на мнения сме убедени, че тази спогодба не може да бъде тълкувана в този смисъл. Т.е. по нея винаги ще е необходимо някакво споразумение, съгласие на държава членка или на Европейския съюз за предаване на определени данни. Освен това смятам, че предвид разясненията, които получихме, особено от комисията, от Европейската комисия, можем да стигнем до извода, че ролята на тази спогодба в светлината на действащата уредба в Европейския съюз за защита на личните данни е, че не може да, да, да представя решение за адекватност на американската система. Но аз при все това настоявам това пояснение е, да е представено не само на нашето внимание, а и да бъде направено общо и публично достояние при приемането на, на спогодбата. Така че за, за всяка страна да е ясно, че е, така гледа на нещата Европейския съюз. И същото въжи за втория момент. А именно за възможността тази спогодба да наложи известни изменения на е, американското право, е, що се отнася до някои изключения по закона за личната неприкосновеност на Съединените щати, е, особено за, за пасажирските данни. Това споразумение би трябвало да бъде транспонирано във всички материално-правни области, които обхващат в това число за пасажирските данни. Европейският съюз очаква именно това. И следователно, ако това не стане, ще се смята, че спогодбата не е изпълнена в пълен обем от другата страна, т.е. другата страна е нарушила спогодбата и, и е, тя не действа и по отношение на, на нас, по отношение на Европейския съюз. Това трябва да се, да се каже, според мен за да <clears throat> действа спогодбата като гаранция за защитата на личните данни. В такава една декларация от наша страна би следвало също така да, да се каже ясно, че е, съответните органи винаги могат да извършат проверки за съответствието на една или друга практика с погодбата – Тоест, правомощията на органите по защитата на личните данни не се ограничават от тази спогодба. И не на последно място, едно значимо пояснение. Преди това, че спогодбата обхваща правните средства за защита при някои хипотези на всички заинтересовани или засегнати лица, то и съдебните средства за защита е, по съответния закон от февруари 2016 година на Съединените щати са такива средства за защита само за субекти, които е, са признати като държави е, по смисъла на решенията на ООН. Следователно в Европейския съюз може да се окажат лица, които не попадат в този обхват. Според нас, във всеки случай всички държави членки и техните граждани следва да попадат в този периметр. но можем да говорим за лица, които пребивават постоянно на територията на дадена държава членка без да са граждани на една или друга държава, е, следва да се изясни. И ние очакваме този въпрос да се изясни вече при изпълнението на спогодбата. Във всеки случай трябва ясно да заявим, че ние очакваме и такива лица е, да се ползват с пълни права по спогодбата, в това число за съдебна защита. Не на последно място отново, поради това, че е, Съединените щати не отговаря цяло на очакванията на Европейския е, съюз. Е, за, за, за даване на такива средства за защита на всички лица, прибиваващи на територията на Европейския съюз. Независимо от това, според нас тази спогодба има, има своя смисъл, има своя принос и представя допълнителна гаранция и следователно не може да се разглежда като нарушаваща или, или противоречаща на европейското законодателство, е, поради което, както и казах, ви предлагам парламента да даде своето съгласие за приемането на тази спогодба което <clears throat> ще даде възможност да бъдат сключени подобни стандартни спогодби в тази област, а и по отношение на други основни права и свободи между ЕС и САЩ, за да се изгради един общ стандарт, вместо да се разчита все така на взаимното признаване, механизъм, който според мен вече не е достатъчен за гарантиране правата на личността. Благодаря ви, вече двама са се записали за изказване. Е НП. Благодаря много, господин председател. Струва ми се, че обсъждането на темата защита на данните много елементи имаше, директивата, регламента. Струва ми се, че успяхме да повлияем. Все пак. И на основата на това обсъждане виждам, че сме постигнали и много други неща. И, що се отнася до тази широка спогодба, вече няма какво повече да направим. Това е положението на нещата в момента, докато не направим някакви нови изисквания или не открием нещо ново, след това ще трябва да интегрираме а, тези нови елементи или да бъдат развити в конкретните а, спогодби в, това, в рамките на това общо споразумение по конкретните теми. Всъщност това не е краят на всичко макар да сме положили много усилия. Мисля, че можем да дадем подкрепата си чисто сърдечно. И има няколко конкретни момента, които все още предстои да бъдат обхванати, но не малко сме постигнали. Така че от името на НП мога просто да кажа, че подкрепяме споразумението. Мисля, че трябва бързо да се движим напред в тази рамка. По въпроса за престъпленията и това, че след това би следвало те да се а, разследват от съответните органи. Добро е споразумението, според мен, и ние съвсем чисто сърдечно можем да го подкрепим. Благодаря много. Следва а, в моя списък Марио Лауристин. Много важен е момента в нашата работа, господин председател, сега. Знаем как започна целият процес, как протече и в нашата група. Резултатът беше обсъден и в работната група. Много сериозен напредък сме направили за защитата на местните данни а, с Европейския съюз, между Европейския съюз и Съединените щати. Ако провериме всички тези разпоредби, а, ще видим колко нови гаранции се въвеждат в обмена на данните и как добре допълват всички тези съществуващи споразумения двустранни, където липсваха такива. В същото време в нашата група имаше и много а, сериозна, задълбочена дискусия за основните пропуски на този документ. Това беше споменато от докладчика, а, че все пак съдебните средства за защита може да се окаже на практика, че се въвежда известна а, дискриминация между правата на граждани и неграждани. Тази част на гражданите от трети страни се разраства и проблемът може да се увеличи във времето. Важно е да подчертаем и да направим така, че да се тълкува от другите страни правилно, че е, тук няма правно основание за обмен на лични данни и реалното изпитание ще бъде на практика. Дали една държава ще откаже да прехвърли данни, защото няма гаранции, защото данните, чието Хората, чието данни а, се очаква да се прехвърлят, не са граждани. Ако минем това изпитание, ако минем този тест, тогава ще могат наистина да се намесят органите и ще се постави основата на разбирането, че това не е нужното решение. Тогава ще сме сигурни, но всичко това означава, че трябва да започне приложението И след 3 години можем да преценим всъщност как ще проработят нещата. В нашата група дискусията стигна до разбирането, че когато сравняваме проблемите, които все още не са решени и напредъкът, който е регистриран ще подкрепим споразумението. Не е идеално, но най-доброто е възможно решение в момента. Но трябва да продължим да работим и да проверим как правилно се прилага. Благодаря. Следва София Инфелт от Ауде. Благодаря, господин председател. Много исках да кажа по тази тема. На първо място историята някои, които са в залата в момента и са тук отдавна, ще си спомням, че бях една от първите, които призоваха за споразумение между трансатлантическо споразумение за защита на личните данни. Така че хубаво е, че то съществува. Има нови гаранции и е, разширяване на съдебните средства за защита. Всичко това е напредък. Така е. Но е, ключът е в подробностите. На първо място съм озадачена от времевата рамка за приложението на този доклад. Не си спомням да сме приемане, приемали такъв доклад за по-малко от 4 седмици, а сега а, се предвижда за гласуване чак на 1 декември. Странно е това. Обсъждахме това преди официалните преговори повече от 10 години. Защо трябва да мине толкова бързо през парламента, като не се е, вземат предвид каквито ли било становища от работна група 29 и ДПС, е, съдеб, органа, Европейския орган за защита на данните, от е, правната служба и всичко това. Не мога да схвана. И не разбирам защо е, всички скачат на крак за сита, за споразумението с Канада, а пък това ако читате сравнението с Канада за лошо, това би било ужасно. Така че не разбирам прибързването. А сега по а, същество. Да, не е а, основание за трансфер, но също така а, в 5.3, ако не бъркам, се казва, че ако това споразумение се приложи, трябва Съединените щати да спазват законодателството на Европейския съюз за защита на данните. Тоест, тук се счита, че поставяме нужните гаранции. И това на практика, господин а, председател, ще е едно а, общо одобрение като непопълнен чек. Ако тук не се спазват изискванията за нужните средства защита а, и гаранции, то какво ще може да ги изиска? Това ще бъде наистина общо разрешение за прехвърляне на всякакъв род данни към Съединените щати с цел разследвания. И си помислете, аз много време вече съм тук и много добре знаете, че нищо не струват тези прегледи. Прегледите никога не се използват, за да се отхвърли и да се промени законодателство. Веднъж подпишем ли го, край. А, това ще е валидно години напред. А сега по а, така нареченото решение. Тук става въпрос за едно много широко обхватно разрешение и одобрение. Да, наистина има съдебни цели за защита и така нататък, но има много а, вратички. На първо място не се прилага за граждани на трети страни, които живеят в Европейския съюз. Това е пълно нарушение на Харта за човешките права. В договора се казва, че не може да договаряме международни споразумения, които не са в съответствие с е, Харта за човешките права. За какво става въпрос тук? На второ място, също важно, като тема, без да е обърнато достатъчно внимание. Достъпът до съдебни средства за защита се осигурява само на държави, определени държави. Как се определят тези държави? Единствено могат да се определят, щом тези държави се съгласят да предоставят данни за какви? За търговски цели. Как така единствено ще имам аз право на съдебна защита, ако а, се съгласи държавата ми да споделя данни с Google за някакви търговски цели? Наречете ме циник, наречете ме както щете, но комисията, самата комисия, ето го тук господин Джей Карелио, е приела, че всичкото това като споразумение стъпва на приемането, че Съединените щати ще а, отхвърлят изключенията на а, техния privacy акт за директивата за пътнически данни и така нататък. Шансовете това да се случат са нулеви. Просто на куково лято ще се случи това. И а, искам да разбера дали е правилно това, което чух а, от комисията а, в една неформална а, среща. Каза, ами знаем за това, знаем, че а, правейки така няма да е законосъобразно споразумението. Но въпреки това ще продължим напред и ако на гражданите не им допада това, могат да ни подадат подговорност в съда. Тоест, това означава, че комисията иска да се прилага споразумение, което не е законосъобразно и очакват гражданите да потърсят правата си в съда. Ами, не знам, ако комисията а, не спазва договорите и ангажиментите, които сме поели, наистина не знам какво правим тук. Не разбирам защо а, тук имаме решение, което се счита за валидно а, в това споразумение, а не е валидно за а, СИТА, за споразумението с Канада. Ако самото споразумение не е напълно а, осигурено, няма как а, да го разрешим от а, някакво основещание от страна на комисията. Тези въпроси, които аз повдигнах, няма да се разрешат с едно изключение. Всичко това трябва да е в съответствие с Харта за човешките права. Трябва да бъдат отхвърлени изключенията от прави се акта Съединените щати, но аз не виждам как бихме могли да сключим споразумение, което дава право за средства за защита съдебна срещу обез... обещания от страна на държавите членки да представят данни за търговски цели. И още един въпрос към вас, господин докладчик, защото има още едно условие за а, съдебната защита. Не, всъщност по друг начин ще задам въпроса. О, прехвърлянето на данни за търговски цели към Съединените щати стъпва в голяма степен на така наречения шлем за а, личните данни, наскоро прият. Вие, както и аз, сте изключително скептично настроен спрямо този а, шлем. Но да кажем, че отпадне а, този шлем, а, бъде оспорван в съда и така нататък. Тогава още един стъп на това споразумение се разпада. И така, това искане от Съединените щати да а, прехвърляме данни за търговски цели може да се спази единствено с някакви други неясни инструменти. Изобщо цялата тази работа е голям хаос. Нашата група не може да е подкрепи на тази етап и всички тези елементи трябва да се изменят по много по-стабилен законен начин. На този етап не може да подкрепим. Uh, Благодаря, Корнелия Ернст от името на Обединената левица. Благодаря. Благодаря на докладчика. Вече много години говорим по този въпрос. понякога за добро, понякога за лошо, по-често за лошо. Мисля, че тук има нещо много лошо. И за мен ще е много трудно да гласувам за това споразумение с чиста съвест можем да казваме колкото си искаме, че рамковото споразумение няма да е основа за изпращане на лични данни. Добре, но какво ще кажат нашите партньори от САЩ по този въпрос? Доколко сме обезпечили наистина съдържанието на този доклад? Изтъкват се различни причини. Струва ми се обаче, че американската страна не приема нашите основания. Решението за уместност беше разпредушинено. Ние сме много далеч от яснотата. Ако погледнете текста, ще видите, че не можем по никакъв начин да приемем онова, което се предлага. На следващо място, допълнителното препращане на данни, както и периода за съхранение на данните. Това са въпроси, които обсъждахме и по отношение на основния регламент. Това са неща, които не можем да приемем. Много е трудно за нас да се случи нещо подобно. Правната помощ, освен това. Изключително е, наболял проблем. Защо гражданите на трети страни да не се ползват е, с е, същите права? Говорим за основно право, което трябва да въжи за всички намиращи се на територията на ЕС. Не знам как можем с чиста съвест да гласуваме за този доклад. Надявам се, че ще се случат нещата така, както те са очертани в обяснителния меморандум, че ще се случи по-доброто, но едва ли. И ако не можем да направим нищо, то нека поне да включим някакви допълнителни условия и нека това да са тези условия, които са очертани в обяснителния меморандум. Ако това се случи, може и да приемем споразумението, да го преглътнем по някакъв начин, но по-настоящем се създава толкова много несигурност, че просто можем да кажем ами, по-зле няма на къде. И аз не приемам аргументи от типа на по-добре няма а, как да стане. Нямаме нищо по-добро като альтернатива. Господин Лопес Агилар. Господин председател, това е последната точка по същество в нашето днешно заседание. Много се каза, аз искам да се присъединя към вашата оценка на ситуацията. Много от различните условия и оговорки, очертани от колегите, също са основателни. Затова ми се струва, че трябва да се обърна към комисията. Трябва да задам въпрос във връзка с клаузата, посветена на мандата за преглед. Преглед на споразумението. Тук имам предвид след като то се приеме и ако се приеме. Чрез нашия вод, който трябва да бъде проведен през декември. Затова искам да попитам. Относно този периодичен преглед, който трябва да се извършва. И особено като си има предвид, че предстои смяна на администрацията в Белия дом, какво ще бъде въздействието? Какво ще бъде и въздействието от страна на евентуално ново законодателство в САЩ? Законодателство, което ще даде средства за правна защита на европейските граждани, но не и на живеещите в Европа граждани на трети страни. Тук ще има отрицателно въздействие върху Европейската харта за основните права. И естествено, като казвам всичко това, се надявам, че новата администрация в Белия дом няма да е възможно най-лошата, която можем да си представим. Защото пък, ако това се случи, можем да очакваме изключително отрицателни последици що се отнася до това споразумение. И едва ли ще можем да очакваме нашите американски партньори да вземат на сериозно това споразумение. Но ако администрацията в Белия дом, тази, която ще влезе от януари а, насам а, в, в Белия дом, не е най-лошата, какво можем да очакваме? Знаете, че в Конгреса има искания за периодичен преглед. Трябва да попитам някой от вас и за ролята на Европейския парламент, защото ние сме засегнати сега като страна и ще бъдем засегнати и в последващите действия, що се отнася до това ново рамково споразумение. Съгласен съм, че има известен напредък но то е само от гледна точка на статуквото. Много още трябва да направи американската страна, за да ни успокои, за да покаже, че наистина е съгласна да има периодични прегледи, които да са съществени, в които да участваме и ние като парламент. Това мога да кажа. Благодаря, каза председателя. Сега ще дам думата на комисията господин Джанкарели. Той ще се изкаже и може би ще отговори на някои от въпросите. Благодаря, господин председател. Нека в началото да благодаря на вас самия и на докладчиците в Сянка. И естествено на другите депутати, членове на вашата комисия, тъй като в продължение на години обсъждаме това досие. Страшно много работа се свърши. Благодаря ви за подкрепата. Е, ако я нямаше тази подкрепа, нямаше да има и приемане на Американския закон за правната защита. Много е важно сега да се премине към бързо сключване на това споразумение. Не искам да повтарям онова, което вече съм ви казал, онова, което вече сме говорили. Моето име беше споменато тук. Чували сте много неща от мен в съвместните ни разговори. Нека да подчертая няколко аспекта. Това е първия път в историята, когато имаме на международно ниво истинско споразумение за защита на данните имам предвид в сферата на правоприлагането. Това не е споразумение, което авторизира трансферите, но е споразумение, което запълва празнини. То е прецедент. Това е споразумение, по силата на което ще има незабавни ползи а, за всички субекти на данните в Европейския съюз. Нека да не забравяме, че огромния брой разпореби в това споразумение засягат всички нас, независимо къде се намираме. Ще има незабавни ползи за защитата и относно защитата на всички европейци. И това ще стане веднага възоснова на съществуващите споразумения. По-настоящем обаче статуквото е такова, че защитата е много малка, ако въобще я има. Чрез това споразумение до известна степен ще коригираме липсата на равновесие. Тази асиметрия, която съществува в областта на личната неприкосновеност и защитата на данните. Днес американските граждани се ползват с а, съответната закрила, когато техните данни се прехвърлят към ЕСА. А европейците могат да бъдат прехвърлени за целите на правоприлагането, но с по-ниска степен на защита. Тоест, ако трябва да цитирам резолюцията на Европейския парламент, става дума затова правата на европейците да бъдат същите като правата на американците. Правейки това, настоящото споразумение ще доведе и повече правна сигурност и стабилност в сферата на правоприлагането. С други думи, колкото по-бързо рамковото споразумение влезе в сила, толкова по-добре ще бъде за нас, европейците. В същото време, на напълно разбираме валидността на вашите аргументи. Председателя, който е и докладчик, е ги очерта. И ето защо възнамеряваме много бързо да публикуваме изявление по всички тези въпроси и да внесем необходимата яснота. Какво имам предвид? И по този начин отговарям на част или на повечето от направените коментари. Първо ще се опитаме да внесем яснота относно характера на споразумението. В споразумението се казва, че то не е основа за прехвърляне. Това не е споразумение, което дава общо разрешение за прехвърляне. Имаме приложно поле, свързано с правната защита. Текста на споразумението е такъв, че членовете посветени на правната защита ще се прилагат в пълна степен по отношение на трансфера на данни на пътниците, например, възосновата на споразумението, познато като ПНР между ЕСА и САЩ. Наличността на други средства за правна защита за всички граждани на Европейския съюз може да се обсъди. Т.е. за всички намиращи се на територията на Европейския съюз. Да, този закон ще засяга само гражданите, това споразумение, за което говорим сега, но има други нормативни актове, които дават възможност на всички пребиваващи на територията на Европейския съюз да потърсят правна защита и да се позоват на съответните мерки и текстове в тази връзка. На следващо място. Нашите органи за защита на данните ще могат да надзирават, да наблюдават какво се случва, да, да разследват. Както изрично се казва в някои разпоредби на споразумението, Нашите органи за защита на данните ще отговарят за разследването на това, което се случва и ще действат така, че да се решат отделните казуси и е, жалби. Значи, виждате, имаме много нови правомощия, свързани с надзора. Мисля, че когато публикуваме нашето обяснително съобщение, ще отговорим на много от вашите притеснения и се надявам, че ще допринесем за положителен резултат в гласуването в парламента. Благодаря. София Недвелт иска да каже нещо. Моля ви да сте пределно кратка. Благодаря на комисията за тази реклама, но вие не отговорихте на моя въпрос. Ще ви дам един пример и ще цитирам от мейл, който ще, сте ми изпратили вие самия. Става дума за необходимостта САЩ да а, премахна изключението за ПНР. Вие казвате, цитирам, за да се изпълнят разпоредбите на настоящото споразумение, САЩ ще трябва да изменят някои правила и административни практики. Това са вашите думи. Вие самия е казвате, че е напълно необходимо, че без това не може. Сега обаче вие не отговаряте. По отношение на споделянето на търговски данни. И тук казвате сега, в акта за правна защита, в еди кой си член, там където се казва какво трябва да направи една страна, за да бъде страна която да бъде е, прията или да бъде страна по споразумението. Значи, тази страна трябва да бъде прията от САЩ, трябва да подобри трансфера на данните с търговска цел между своята територия и САЩ. Т.е. трансфера на данни към САЩ. Е, това е цитат от е, акта за правна защита. Аз не си го измислям всичко това. Затова дайте ни отговори на тези въпроси. Комисията е като развалена плоча и продължава да повтаря как ще ни се подобри положението. Искам да ви кажа, че дори това споразумение на 99% да е идеално, единият процент, който не е съвършен, засяга фундаментално право на граждани и не граждани на Европейския съюз. Това е като да ми продадете автомобил, който да е втора ръка да използвам вече, обаче е, няма спирачки. Може да е съвършен, но няма спирачки. Това е същото. Държавите членки обаче въобще не се е, грижат, е, на тях не им пука за основните права. Искам да ви кажа, че вие се опитвате да ни пробутате нещо, което просто не работи както трябва, ако трябва да се придържам към сравнението с колата. Отговорете на тези въпроси. Три години вече ги задавам. Писна ми да ги задавам постоянно. Комисията. Много се радвам, каза представителя на комисията, че нашата кореспонденция а, я споменавате. Защото и в мейла обяснявам и сега ще ви обясня следното. Значи, ние объркваме от една страна законността на споразумението и неговото правилно прилагане. Като всяко международно споразумение, много е важно да се види как то ще се прилага. Кое е важното обаче? Важното е, че това споразумение поражда международни задължения. Кога ПНР данните ще се покриват от разпоредбите за правна защита? Има конкретен член, конкретна разпоредба в споразумението и ако за успешното и правилно прилагане на споразумението или някои от неговите клаузи се изисква в САЩ да има известни промени, то това ще проистече от факта, че става дума за международно обвързващо споразумение. Тоест, ще има сега от тук нататък е, едно изискване по силата на което всички трансфери на данни ще бъдат и обект на евентуална правна защита. Госпожа Инедвелт. Значи, вие говорите за задължение, ако ние приемем това споразумение, ще има задължение за САЩ да премахне е, изключението за ПНР. Опита, който имам до сега, Що се отнася до това, доколко комисията надзирава сключените споразумения, показва следното. Комисията едва ли ще каже, че САЩ не е изпълнила определено изискване, ето защо ще суспендираме споразумението. Ще ви кажа какво ще стане в действителност. Това споразумение ще се подпише, САЩ няма да премахне изключението, обаче комисията нищо няма да направи. И ние ще продължим да прилагаме споразумението. Това ще стане, аз обаче няма да се подпиша под това споразумение. Комисията иска ли да каже нещо? Остава ми да добавя само още едно нещо. Този въпрос за изпълнението и за правната закрила е толкова важен, че той ще бъде в фокуса на годишния преглед, такъв какъвто той е, е, предвиден в съответния член на споразумението. Това не го казвам аз сега просто така, не е написано в някакъв имейл. Това е договорено между страните по споразумението. Точно този аспект ще бъде в фокуса на прегледите и прочетете, между другото, члена, който засяга временното прекратяване на, на действието на споразумението. Между другото, този въпрос ще го разгледаме и в а, нашето изявление или декларация за внасяне на яснота. Благодаря. Благодаря, казва докладчика. Сега ще си дам думата, тъй като а, съм, казва председателя, тъй като съм а, докладчик. Споразумението по него преговаряме от е, септември 2015 година. Повече от година мина в разговори. Виждате, че дълго време работим. Много, много често сме разговаряли, ние в групата на докладчиците, разговаряли сме и с е, комисията. Става дума за даване на съгласие, да или не. Трети път няма. Знаете как се прави с такива процедури и доклади. И ето защо аз мисля, че е разумно да се работи по начина, по който и ние работехме, по същество. Мисля, че това споразумение е, не е правно основание за прехвърляния. Това е, е ясно. И нашата правна служба никога не е поставила под въпрос този факт. Отново казвам, не става дума за правно основание за трансфери. Те могат да станат е, само когато има споразумение между ЕС и трета страна в конкретния случай САЩ. Трябва да има значи конкретно споразумение, което да говори за прехвърляне на данни. Тук става дума за нещо друго, за стандарти. Същото се прави и по отношение на търговските споразумения. В рамките на търговските споразумения се договаря, че има някакви стандарти и може да се прилагат по-низки стандарти. Това споразумение създава общи е, стандарти и аз мисля, че ако имахме нещо подобно в областта на търговията, щеше да бъде много добре. Така че мисля, че правим една важна крачка напред по отношение на даването на разрешение за трансфери. Тук няма нищо подобно. Не можем да кажем, че това е, е някакъв празен чек. Е, не е е, разрешение за каквото и да било. Споразумението ПНР или ТФТП за финансирането на терористична дейност, това са споразумения, които дават разрешение за прехвърляне на данни. Повечето от тези споразумения са с много по-низко ниво на защита на данните, отколкото споразумението, за което говорим днес. Така че искам да кажа, че ние ще поправим тези стари споразумения. Между другото, това вече се прави или процесът започва. И ако искаме правната защита да бъде прехвърлена към всички хора в Европейския съюз, то тогава всички договори за трансфери от името на Европейския съюз се оказват незаконни, защото в тези споразумения няма никаква възможност за правна защита. Не казвам, че споразуменията са незаконни просто поради този факт, но споразумения като ПНР и ТФТП са в разрез с договорите, защото не са съразмерни. Това обаче не е основният въпрос тук. Тук не става дума за даване на разрешително за прехвърляне на данни. Това е просто една защита а и добрата защита е тази защита, която е уместна. Позоваваме се на законите за защита на данни в държавите членки. Естествено, няма да имаме абсолютно същата защита, тъй като става дума за споразумение с трета страна, но има доста висок стандарт. Стандарт, който е одобрен и от съда и одобрен по силата на договорите. По този начин ще се подобри много основата за действие. Аз е, ще изчакам с нетърпение пояснителната декларация, която трябва да бъде прикачена към споразумението, ако то се приеме в съвета и в парламента. Надявам се, че комисията и всички европейски институции ще заявят ясно, че това споразумение не може да се тълкува по никакъв друг начин. Освен това, ако възникнат някакви въпроси относно изпълнението от страна на САЩ на това споразумение, то ние ще можем да се намесим. Независимо за какво става дума, за отказване на направна защита или за нещо друго, значи в момента в който САЩ наруши споразумението, ние ще действаме. Тоест ще трябва да има гаранции за правна защита при съответните прехвърляния. Съответно, ако трябва да обобщя, мисля, че е напълно уместно да поемем по този път, да одобрим споразумението. Това ще бъде мащабна крачка напред. Мисля, че в бъдеще трябва да приемаме подобни споразумения и подобни стандарти. За това ми остава само да благодаря на докладчиците в Сянка, които работеха дълги години. Искам да благодаря и на комисията, която договори това споразумение и от наше име. Така приключваме с обсъждането на тази точка. Крайният срок за внасянето на изменение 11 ноември на обяд. Трябва да приключим по тази точка, защото е, имаме още две точки. Не знам дали преводачите ще ни отпуснат още време. Следващата точка от дневния ред е представянето на доклада за мисията която направихме в САЩ в периода 16 до 20 май 2016 година. Шестима колеги пътуваха. Клод Морайс, нашия председател, пътува. Пътувахме до Вашингтон и до Сан-Франциско и до Силиконовата долина. А, каква беше целта? Целта беше да се получи информация относно състоянието на нещата, по много въпроси, които са от нашите компетенции. Uh, big data surveillance, encryption and law enforcement, counterterrorism, radicalization, so strategies and measures taken by the United States, and US visa waiver programs and reciprocity. Добре, разгледахме много въпроси от взаимен интерес. Е, комисията е, участва също в разговорите и в Вашингтон, и в е, Сан-Франциско, за да има възможност да се допита до максимално широк кръг заинтересовани страни. Ще видите, че програмата беше интензивна. Разговаряхме с официални представители, конгресмени на правителствени организации, академични среди. Посещението даде възможност на нашата делегация да получи полезна информация по е, обсъдените теми, както и за укрепване на сътрудничеството с административните е, органи на, на САЩ и Конгреса, благодарение на откровенна и, и сериозна размяна на мнение. Имате думата, колеги, за изказвания. Роберта Мацала. Благодаря, господин председател. Съвсем Пързичко е, ще се присъединя към колегите в изказаните благодарности на секретарията е, и на представителството ни в Вашингтон за отлично организираната програма. За първ път посетих Силициевата долина. Е, бях особено впечатлена от разговорите, които проведохме с специалистите по опазване на личните данни в Google и в Facebook. Щеше ми се разговорите с конгресмените да са малко по-задълбочени. До сега е, всичките ми посещения е, в САЩ е, ме навежат на извода, че трябва малко по-внимателно да си подбираме събеседниците и дневния ред на разговорите, особено когато става дума за личните данни, за, за така наречения безопасен пристан и т.н. Отлично бе организирано и на всичко. Очаквам да подновим тези разговори вече с новата администрация, е, особено с Министерството на вътрешната сигурност по въпросите за реципрочния визов режим. Получихме, разбира се, стандартните очаквани отговори е, че ние, е, например, трябва да, да се постараем редовно да се прави преглед на положението в съответните държави членки и също така е, ние трябва да е, информираме е, колегите си от съответните страни какво са казали американците. Благодаря. Аз подкрепям казаното от колегата Роберта. Но наистина, предвид бъдещите ни посещения, би следвало да помислим дали да не отделим повече време за някои неща, това е, непрекъснато прескачане от среща на среща при натоварен график някак не позволява разговорът да се задълбочи и каже, препускаме по, е, по отъпкания път. Е, не можем да се задълбочим. Да, съм съгласен с казаното от колегите, но благодаря на секретарята за организираното много полезно посещение. Програмата беше широка и съдържателна. Сега стигаме, ако няма други е, желаещи да се изкажат по тази точка от дневния ред, стигаме последната точка от дневния ред. Парламентарния въпрос е, с сигнатура П 005738 от тази година, внесен от госпожа Интвелд е, по 135 от правилника на парламента. Е, комисията е имала срок за отговор. Три седмици след изпращането на въпроса. Срокът за отговор е изтекал на 31 октомври 2016 година. Не е получен отговор от комисията. Госпожа Интвелт е, поиска този въпрос да бъде поставен на дневен ред на следващото заседание на нашата комисия по член 134 от правилника. Госпожа Интвел, желаете ли да се изкажете преди да дам възможност на комисията да обясни? I think it is an important question, um, uh, and it's... А мисля, че въпросът е важен и е прискърбно, че го обсъждаме края на, на деня, макар и наистина да бе включен в дневния ред в последния момент. Става дума за твърденията, че е, доставчика на, на интернет и електронна почта е сканирал, е, Яху е сканирал е, съобщения на, на абонати по искане на тайните служби на САЩ. Изградени са в условията на секретност необходимите програмни продукти за това. Това са много сериозни твърдения и ние в приоритетен въпрос попитахме комисията дали тя знае нещо за тези твърдения. Поискахме разяснение и от американската страна. Питаме комисията дали тя е знаела за тези неща по времето, когато е прият защитата на личната неприкосновеност. Дали Яху е, е запознат с този режим, дали според Яху дейността му би била законосъобразна при новия нормативен ред. Всичко това, според мен, са много основателни въпроси, имайки че милиони европейски граждани също ползват Яху и че ние преговаряме с Съединените щати добросъвестно, както стана ясно от дебата по предходната точка от дневния ред. Така че аз съм е доста изненадана, че не получих пределно бърз отговор от Европейската комисия. Още повече съм изненадана от това, че господин Джекарели току-що напусна залата. Питам се какво ще ни каже комисията на този етап. Често, когато се задават такива въпроси, е, се чуват обвиненията, че задаващият ги е антиамериканец. Нищо подобно. Аз смятам, че Америка е велика страна, за разлика от това, което мисли господин Трамп. Според мен Америка си е велика. Но също така аз ценя Европейския съюз и правата на европейските граждани и според мен Европейската комисия далеч не прави необходимото да защити правата на европейските ни съграждани. Естествено не бива да е, стрелям срещу вестоносеца тук, но, но ще ми бъде много интересно да чуя какво има да каже той. Е, благодаря. Отговорът е на последните процедурни етапи по, по писмена процедура е, на, на приемането си и ще постъпи, ще бъде изпратен до парламента е, в петък. Благодаря. Е, това е интересно. Но поне на един въпрос Европейската комисия можеше да отговори незабавно. А именно, знаела ли е за това положение, когато е преговаряла по щита на личната неприкосновеност. Но хайде, ще чакаме до петък. Добре, благодаря ви. Закривам заседанието. Следващото заседание кога ще бъде? На 14 ноември от 15 часа до 18.30 и след това на следващия 17 ноември от 9 часа сутринта. Благодаря, приятели.